Colleghi, buongiorno. Vi informo sul uh, eh, legge. Добро утро, колеги. Координатори. Ehm... Сега няколко думи за среща на координаторите вчера. За съжаление, е, дискутирахме повече, отколкото бяхме планирани, но изчерпахме дневния ред. Що се отнася до разпределението на докладите и становищата на другите групи, искам да ви кажа, че има желание за сериозна работа и защо някои окончателни решения трябваше да бъдат отложени. Координаторите постигнаха заключение по този въпрос. Е, постигнаха съгласие за възможността от 7 допълнителни дни преди политическо споразумение за разпределението на доклади по становища. Председателството на комисията ще разпредели възоснова на метода ДОНТ докладите между различните групи. Второ, не петиционната работа, т.е. онази дейност, която има за цел да намали обема на работата на комисията по петициите. Разглеждането на този въпрос е отложено за следващото заседание на координаторите. Що се отнася до неотложните или чувствителни въпроси, искам да кажа, че координаторите постигнаха съгласие възоснова на желанието, изразени, изразено от някой, да формализират документите като указателя за следващия път вие ще разполагате с тези документа и да се запознаете с правилата, които в бъдеще ще се прилагат при разпределение на петиция от, с неотложен или чувствителен характер. Тоест става дума за петиции с особен характер. Представен е един писмен документ, който синтезира е, споразумение. за това дали по искане на вносителите на петиции да се обсъди а, е, определена петиция Искам да ви обърна внимание, че шести документ все още не е раздаден. Той ще бъде раздаден, за да можете да се запознаете. Това споразумение между различните координатори е в смисъл, че ако има нови окончателни елементи, които променят положението и които водят до закриването на, приключват на определени петиции, това решение ще се вземе от координаторите. това е решението, което беше взето по време на работата на координаторите. Всички координатори са информирани за съдържанието на едно писмо, което ми беше изпратено миналата седмица от румънската преса. Очакваме отговор на председателя Бузек. Координаторите се занимаха с въпроса и посочиха, че съдържанието на това съобщение и румънският синдикат ще включат елементите на съдържанието, което споменах. Ще се приеме, единодич, ще се приеме единодушно решението да се отвори отново петицията, с чийто номер не разполагам, но това е петицията за свободата на пресата в Румъния. Мисля, че това беше единствената петиция, по която се гласува вчера. И така, петиция за свободата на пресата в Румъния. Нашият е, колега Ургайс поиска превод на, дико, на документа в точка 5 на заседанието на координаторите. В точка 6 е програмата за посещение, по която постигнахме споразумение. И така Томас иска писмен документ, в който секретарията да предостави информация за начините, по които ще се определят броя на членовете, които ще се изпращат депутати в различните страни. Така че по време на следващото заседание на координаторите, предполагам, че всичко това ще бъде потвърдено. Би трябвало да получим документ, е, който да уточнява въпросите, свързани с посещенията и проучванията. Всичко това, всичко това на следващото заседание. Две неща искам да кажа. Първо, не взехме решение председателя да взима решението по отношение на това, кой ще получи докладите. Системата Дехонт не означава точно това. Координаторите имат важна роля. Така че много важно да уточним как точно ще прилагаме системата Донт. Ако е необходимо, трябва да уточним съвсем ясно процедурата, не да решаваме при всеки отделен случай. По-нататък, по отношение на тези посещения, трябва да имаме и ясен преглед на ситуацията. Не взехме решение да имаме чак толкова много посещения. Най-важната работа, която извършваме, е анализа. Това не трябва да подкопава работата ни. Господин Бощинар има думата. Я, Рима. Okay, ich würde, ich würde nur darum bitten, weil wir gestern eine... Преди това господин Яр. Искам да ви задам следния въпрос. Вчера имахме много трудно заседание на координаторите и наистина успяхме да се споразумем, както каза председателката, по някои от важните въпроси до следващото заседание на координаторите. Системата Донт не е съвсем ясна, поне така както ни се струваше вчера. Има различни становища. Нека обаче спокойно да седнем и да се опитаме съвместно да уточним системата и процедурата за в бъдеще. Не, че председателя иска да ни наложи някаква система, просто Възоснова на обсъжданията председателя ни обяснява как системата би трябвало да действа, но отложихме темата до следващото заседание на координаторите. След това разбира ще, ще уточним една система, която ще работи почти автоматично. Необходимо е на следващото заседание да уточним нерешените въпроси, за да запознаем комисията. Господин Бощинаро има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа няколко думи за писмото, което сте изпратили за механизмите на сътрудничество, установени от координаторите и съобщението за свободата на пресата в Румъния. След дебата на 2 декември от... аз бях възприят в Румъния като враг на държавата, така че решението вчера за мен е една победа, говореща за нашата решителност да защаваме правата на гражданите. Аз приветствам духът на консенсус в нашата комисия. Това е победа на разума над страстите и на правилата над злоупотребата. Успяхме да излезем от задънената улица, от, в която се оказахме от е, една много трудна ситуация. Е, всички групи си сътрудничиха много добре. Беше прият е, меморандум за сътрудничество, някой, според който някои петиции ще се разглеждат в неотложен порядък. Ревизира се механизмът за, за преразглеждане от координаторите всички ние днеска разполагаме с всичко, което е необходимо, за да предотвратим кризи в бъдеще. Това е успех за нашата комисия. Накрая искам да кажа, че съм убеден, че всички ние сме извлекли полуките от 2 декември и като комисия ние ще станем по-убедителни, ще доверието в нас ще се засили, ще можем в по-голяма степен да служим на гражданите. Благодаря на всички вас още един път за чудесното сътрудничество, което ни позволи да излезем от задърната улица. Благодаря, господин Бощинаро. Преди да продължим нататък. Не зная дали координаторите вчера имаха възможност да дискутират или да си отбележат моето предложение. Бих искал то да влезе в протокола. Миналата седмица в пленарна зала имах честа да председателствам дебата по времето на който бе представен доклад от страна на Комисията по петициите по отношение на една петиция, която доста време се обсъжда, внесена от Германия по отношение на астматиците и отношението към тях. Бях изненадан, да видя толкова малко представители на нашата комисия, които да присъстваха на дебата. Бих желал да отбележим значимостта по който бе представен от председателката, председателстващата въпросния въпрос въпросната петиция. Este informe de la Comisión de Peticiones ha llegado al Pleno. Много важно е за колегите от комисията да знаят, че тази петиция е дискутирана в пленарна зала при подкрепата и съдействието на председателката на комисията. Този проблем се дискутира в нашата комисия вече от известно време. Много е важно да осъзнаем фактите, че не остават в нашата заседателна зала темите, които дискутираме, а те биват дебатирани и в пленарна зала. Това означава, че в крайна сметка успяваме да приключим нещата. Mulțumesc, doamna președintă. Nu v-am cerut cuvântul decât să salut în numele grupului liberal. Аз поисках думата, за да приветствам решението взети от координаторите за повторното отваряне на петицията за свободата на пресата в Румъния. За съжаление, ние не сме свикнали да има демократични са, ние сме свикнали с нарушаването на правата на човека извън Европейския съюз, но вътре в Европейския съюз не би трябвало да е така. Ние се тревожим. Ние имаме нужда от силен демократичен съюз, който да зачита правата на човека. Ето защо аз приветствам повторното отваряне на тази петиция и бих искала да има, да се засили сътрудничеството между политическите групи. Благодаря. И аз искам а, да добавя няколко коментари, ако му позволите. Разбира се, нашата комисия не работи сама за себе си, а в интерес на гражданите. Изключително важно е, че ние работим отвъд нашите политически интереси в интерес на гражданите. Мисля, колега Мартинес, че е, петицията на господин Коенс от Германия беше наистина успешна. Съгласен съм с казаното от вас, както и колегите, които участваха. Но отвъд тези политически е, граници, които съществуват, ние успяхме да работим наистина изключително важно. Нека да отбележим, че когато дискутирахме въпроса, свързан с водата на пресата в Румъния и по време на гласуването, групата на НФП замени своите представители. Имаше представители на Румъния, на които участваха в дебата и те работиха в интерес на петицията. Искам да кажа, че ние искаме ясни правила за в бъдеще. Да, имали сме правила и през изминалия период, но много е важно да знаем какви са ясните правила, по които ние ще работим в комисията по петиции. Ние не можем да бъдем място за национални битки. Това е място, където избраните депутати защитават свободите и интересите на гражданите, които са гласували за тях. То по този начин трябва да разглеждаме петициите, да се разпределят докладите, да решаваме кога една петиция е приключена, кога остава открита. Не бива наистина да взима превес политическата жилка. Много е важно дебата да върви в правилната посока в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Въпросите, които повдигнахте, очевидно имат подкрепата на колегите. Преминавам към следваща точка. Беркман има думата. И извинявайте, имам въпрос, който зададах и вчера. Става дума за тревогата на гражданите за закона Котиер. Дали координаторите се занимаха с въпроса как да процедираме? Получих един отчаян мейл, казаха ми, че законът е в сила и собствеността е прехвърлена върху държавата, че тази собственост вече не е собственост на гражданина, но независимо от това може да използва тази собственост, но трябва да плаща в а, двата мейла е, има много силно изразено отчаяние и аз а, го разбирам. Не бива да политизираме този тип дебати, трябва да се отнасяме сериозно към тревогите на гражданите а, и решенията ни трябва да, да са в полза за гражданите. Ето това е, което трябва да ни обединява, независимо от това откъде сме. Благодаря, госпожо Бергман. За съжаление, този въпрос не беше разгледан. Надявам се да успеем да го обсъдим на следващото заседание на координаторите, както казах в началото на нашата работа днес. Ние прекарахме много време в дискутиране на въпросите за разпределение на докладите. Очевидно е, че ние е, държим да отговаряме на приоритетите на гражданите. И, надявам се, че ще успеем да обсъдим и всички въпроси, които са в интерес на гражданите. И аз смятам това да бъде включено сред първите три точки на следващото заседание. Това е личен ангажимент, който приемам. Сега преминаваме към дневния ред. Приемане на протокола координаторите се занимаха с проблемите. Мисля, че можем да приемем този протокол. Дневният ред е променен за съответствие с представените искания. Преминаваме към 14-та точка становища относно единния пазар за европейците. Става дума за становище, което за съжаление трябва да бъде прието много бързо, тъй като имаме тъй като комисията трябва да го приеме следващата седмица, на 1 февруари. Ето защо аз бих искала да помоля секретарията да работи максимално бързо. Миналата седмица ви беше раздаден първи вариант – и ние успяхме да се върнем на този въпрос, който, както казах, е спешен. Il, la bozza di parere che è stata distribuita sulla quale Проекта за становище, както ви казах, беше раздадено миналата седмица. Става дума за проекто становище или първи вариант, който да даде възможност да, който ни дава повод да сме доволни от извършната работа. Качеството на проекта е добър. Комисията ИМКО се изказа. И ние смятаме, че е, вниманието трябва да бъде насочено към гражданите е, и защита на техните интереси. За нас това е абсолютен приоритет. Позволете ми да ви кажа, че някои от 18-те е, точки, представени в доклада, са изключително важни в рамките на нашата комисия можем да се спрем на пета точка, където има призив на комисията към държавите членки да сведат изоставането си по отношение на транспонирането на директивите в областта на единния пазар. Знаем, че гражданите се тревожат именно поради недостатъците в изграждането на вътрешния пазар. В шеста точка се говори за елементи, които са много важни за нашата комисия призовава, напомняме нашето искане за сериозно съкръщаване на продължителността на процедурите за установяване на нарушения, започнати от комисията. Вчера дойдо, бяхме сезирани от четири петиции от различни части от на Европейския съюз и всички те са свързани с продължителността дълга, твърде дългата продължителност на процедурите. Това не съответства на нашите цели за защита на гражданите. Тези процедури за нарушение са открити много отдавна и все още няма резултата. Това е в ощърп на гражданите. И мисля, че ние трябва да се върнем отново на тази тема която е, е източник е, на ежедневна тревога за гражданите. И по-нататък е, много граждани поискаха от комисията да възобнови диалога с гражданското общество чрез различни организации – представляващи интересите на различни категории граждани. Става дума е за един подход, който е приоритет за нас и за Европейския съюз. При всичко това е от особено значение. И ние отправихме няколко предложения и ще ги представим пред водещата комисия. Нямам кой знае какво да добавя. Текстът ви е раздаден. Надявам се, че въпреки краткото време сте успели да го прочетете. И ако имате желание да се изкажете, не се колебайте, давам ви думата. Господин Яр. Бих искал е ясно да подкрепя всичко това? Uh, Защото, ако разглеждаме трудностите с процедурата за петициите, има два важни момента. Първо, все повече и повече уважаваме спазването на човешките права на гражданите. Тук бе споменат въпроса, свързан с е, крайбрежния проблем край Испания и също прилагането на е, имотните права по различен начин, но във всеки случай в рамките на Европейския съюз има и ясна тенденция за използване на един на правна основа, така че няма съществени различия. На второ място, ако съществува проблем и това се докаже, тогава все повече и повече се сблъскваме с проблема, че наказателната процедура отнема твърде дълго време. Може би не получаваме на време отговор от страната. Тук подкрепям председателя по отношение на казаното, че вътрешния пазар, разбира се, е добър за економиката, но не бива да забравяме интересите на европейските граждани. Необходимо е да има подкрепа на всички, така че напълно подкрепям казаното. Председателката, благодаря господин Яра. Сега от името на комисията, господин Берг. Madame la Présidente, euh, je me propose de revenir аз ще се върна малко назад по отношение на подготовката на акта за единния пазар. Сигурно помните, че по време на изслушването комисария Бърние постави акцент върху своето желание гражданите да бъдат поставени в центъра на усилията да се възстанови доверието в Европейския съюз. Акта за единния пазар беше разработен от колегията на комисията, тъй като всички генерални дирекции участваха. Т.е. всички е, генерални дирекции имащи отношение към проблемите на вътрешния пазар. Комисарят Бърние разгледа всички възможни източници доклада на господин Монти, на господин Греш, също така колегията прие на 27 октомври проекта на акта за единния пазар, който беше подложен на дебат. Създаден е конкретен вебсайт за акта за единния пазар и ще очакваме изказвания и становища до 28 февруари. Всички те ще бъдат разгледани много внимателно. Комисията и службите на комисията работят в тясно съдействие с Европейския парламент. Следим работата на ИМКО и на докладчиците по различните части на акта за вътрешния пазар. Господин Босой, господин Корея де Кампус. Съвета по конкурентноспособност прие на 10 декември заключенията, в които изразява подкрепа за предложенията, направени в акта за вътрешния пазар. В светлината на различните изказвани и становища от парламента, съвета, комитета на регионите и всички граждани и които искат да участват, комисията ще анализира всички предложения и ще, някои от тях ще влязат в акта за вътрешния пазар, който ще бъде прият през пролета. Участието на комисията по петициите е особено обогатяващо тъй като съдържа в себе си становище, тъй като Комисията по петициите изразява становището на гражданите. Благодаря. Благодаря. Мога да се съгласа с казаното от вас. Има две неща, които бих искал обаче да бъдат доизяснени. Те са свързани с осма точка. Смятам. Е, under 8, hvor vi... Е, Та по осма точка. Трябва да има ясни правила защото в противен случай възникват проблеми, особено що се отнася до начини на работа. По седма точка това трябва да бъде изписано. Потребителите могат да подават свои искове, особено ако те са групови. Как ще се групират те е важно. Е, та тук искам повече подробности, иначе нямам нищо против и искам да изразя своята благодарност. Е, благодаря притискани времето. Крайният срок за изменения е 3 часа след обяд в четвъртък. Ще съберем всички изменения, които предложите. След това ще може да се гласува по документа на 1 февруари. Това е датата, която е записана. И така, благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. 15-та точка от дневния ред. Последващи действия във връзка с доклада относно екологичното въздействие на запланования газопровод в Балтийско море, който ще свърза Русия и Гърмения или Nord Stream, Северен поток. Благодаря, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. През юли 2010 година говорих последно по този въпрос пред комисията и всъщност тогава Европейската комисия излезе с отговор на нашите въпроси. тъй като че ли бяха удовлетворени от доклада, подаден от Северен поток. Доклада беше бе одобрен също така от пет държави членки. Те одобриха инвестициите Германия, Русия, Дания, Финландия и още няколко. Европейската комисия реши, че няма каква роля да играе там и прие доклада, който бе подготвен от инвеститорите. А не доклад от хора, които всъщност ще бъдат евентуални жертви на природно бедствие. Имам въпрос към комисията. Тя всъщност трябва да извършва наблюдение по директива 85. В 11 член на тази директива се говори за оценка на ефикасността и така нататък на този проект. Та комисията всъщност е удовлетворена ли от качеството на този овоз, който споменах, подготвен от Nord Stream? удовлетворена ли от социалните консултации, които са проведени от компанията, защото много международни организации всъщност не са удовлетворени от качеството на този доклад, що се отнася до ОВОС. Екологичните организации също не са удовлетворени. Има един естонски фонд, още едно НПО, естонско зеленото движение в Естония очакват всъщност едно решение на Фински административен съд, свързан с разрешително за строеж в териториални води на Естония и Финландия. Организациите казват, че ОВОЗа е не пълен и не изброява всички заплахи за околната среда. Както казах, все още изчакваме едно решение от съда, но ще мине време преди то да излезе. Още една организация, Световния фонд за дивата природа на Германия, всъщност казва, че ОВОС също не е адекватен. Те оказват въздействие върху фирмата и успяха да накарат фирмата да дари още 10 милиона евро за екологични проекти. Защо обаче Северен поток ще плати такива пари, тези 10 милиона, ако твърдят в доклада си, че няма да окажат никакво отрицателно въздействие върху околната среда? Световния фонд за опазване на дивата природа изведнъж получава компенсация за нещо, което в доклада на същата тази организация Nord Stream въобще не съществува. След това има една друга организация, чисто Балтийско море. Тази организация също не е удовлетворена от овоса на Северен поток и задават въпроси към фирмата, но отговор не получават. Така ли ще протичат а, публичните консултации? Европейската комисия съгласна ли е така да протичат те? Освен това имаме съмнение по отношение на това дали един доклад, подготвен от изпълнителя, е подходящ. Северен поток финансира научно-изследователска дейност, която след това е, води до този доклад. Така че те са платили над 500 е, милиона на Готландския университет. Е, и те изведнъж им изготвят един овоз, който им е много удобен. Да, ние се питаме, този анализ бил ли е безпристрастен, като си има предвид всички факти. Има други хора, които са против. Това са рибарите. Те виждат, че зоните, в които извършват риболов, са се изместили, защото проекта оказва отрицателно въздействие върху риболова. Nord Stream или Северен поток плаща и на рибарите. Не знаем точно как, защото Договорите не са публични, но знаем, че полските рибари получават компенсации от 5000 евро на кораб, а пък шведските рибари получават по 30 000 евро на кораб. Защо? Защото се изместват риболовните зони на тези рибари. Та пак се питаме, как е регулирано всичко това в Европейския съюз, където всички трябва да играят по едни и същи правила в определена сфера на економическа дейност? Други заинтересовани страни са държавите членки. През 2009 година Латвия повдигна известни съмнения по отношение на ОВОСа и въпросите свързани с безопасността. Литовските власти заявиха, че щетите, които ще се окажат околната среда, са подценени по проекта. Така че има много съмнения и резерви по естеството на този проект. И в заключение, Норсрим отговаря на обвинения от заинтересовани страни, единствено и само когато върху тях се окаже натиск. Приемливо ли е това за Европейската комисия, особено имайки предвид, че самия проект разработен под шапката на Европейския съюз и е включен в списъка на проектите от трансевропейските мрежи. Това е един от големите проекти на Европейския съюз. На веб страниците на Nord Stream можете да видите цитати от европейски служители, така че изглеждат нещата, все едно няма никакви съмнения, всички разрешителни са отдадени. Та искам да попитам, Европейската комисия удовлетворена ли е от ОВОСа, който е подаден от Северен поток и качеството на социалните консултации, които са проведени? становищата на всички екологични организации, които споменах по-рано и резервите на полските а, рибари, а, лъжали са? И какво изобщо мисли Европейската комисия по този въпрос? Благодаря. Давам думата на комисията. Сникяс. Thank you, Madam Chair. Uh... Благодаря. Това наистина е един въпрос, който и в Европейския парламент, и в Европейската комисия се разисква от 2007 година, когато са подадени тези петиции. От тогава на сетне сме провели две публични изслушвания, както и други заседания в Европейския парламент, Комисията по петициите. Европейската комисия от самото начало обясни, че няма нито компетентност, нито институционална роля да извършва независими проучвания. Днес се съсредоточаваме, както чухме от почитаемата е, депутатка, върху еволюцията на проучванията, които се провеждат. И винаги се говори за качеството на тези проучвания. И затова, госпожо председател, в самото начало искам да кажа, че проектът Северен поток бе включен в самото начало решение на съвет Европейския парламент от 2006 година, което всъщност даде указания за 10 приоритетни проекта. Там имахме един дълъг списък с проекти, които биха могли да бъдат развити в бъдеще. Тъй, че съветът и Европейския парламент бяха тези, които взеха решение за тези проекти. И в това си решение те ясно заявиха, че проектите, и това винаги е така, като правило и пак е повторено в това решение, да, те трябва да спазват екологичното законодателство, което за такива проекти е провеждането на оценка на въздействие върху околната среда или ОВОС. Госпожа депутата се подчерта точно факта, факта, че изпълнителя заплаща тези проучвания. Това е записано в с директивата за ОВОз. Там е записано, че този, който изпълнява проекта, е този, който трябва да предостави необходимата информация на властите. И то информация, която ще даде евентуално разрешение, ако е убедителна. Защо? Информацията, която ни подава развиващия проекта, не като проучване, може и като нещо друго, всъщност се контролира посредством публични консултации и посредством компетентните органи, които трябва да издадат разрешително. Тоест, органите, които всъщност издават такова разрешително, трябва да прегледат съответните документи и това е един интерактивен процес, както и в този случай. Сега, що се отнася до тази директива, има два вида консултации, които се предвиждат. Една консултация с компетентните органи и една с а, а, обществеността. Аз от много години работя в Европейската комисия и това е първия проект, по който бяха проведени толкова широки публични консултации във всички държави членки, които се засегнат, в Европейския парламент, в националните парламенти и е, на други форуми. Цялата информация бе предоставена на съответната общественост. Европейската комисия в самото начало заяви, че тъй като няма роля да а, предостави доклад, тя ще извърши мониторинг върху тези дейности. Точно това и направихме, чисто официално, дискутирахме този въпрос в институционални групи, като например работната група на експертите по оценката на въздействието върху околната среда. Членовете на тази група са членове на всички 27 държави членки. Те отговарят а, за овосите в своите страни. В различни случаи сме водили дискусии, за да се види напредъка по тази оценка и никога на тези заседания официално не е имало спорове от страна на съответните държави членки по отношение на валидността или достоверността на данните, които се предоставят. Госпожо председател, за какви данни говорим? Говорим за подробни научни данни. Унези от вас, които не знаят, трябва да разберат, че става дума за 1200 км газопровод от Русия до Германия, който пресича ексклюзивна економическа зона и териториални води на държави членки, които съответно имат правомощие да дадат разрешение това да стане. Следователно, по директивата за ОВОз и конвенцията ЕСПО за трансграничните консултации, това, което направи Европейската комисия, бе това, което обеща, а то е да направи така, че тези консултации наистина да се проведат. Мога да ви изборя тук целия обем на работата, която бе извършена по отношение на консултациите – последния принос на Европейската комисия ще видите конкретно детайлите по отношение на овоса, проведен от Германия. Между другото, имаше овоси, които бяха проведени отделно в петте държави членки – Финландия, Дания, Германия, Швеция и Русия. Та, да, само, що се отнася до Германия, имаше един технически доклад от над 1000 страници. Имаше не техническо резюме за обществеността, така както изисква диско... Е, е, законодателството от 48 страници. Имаше отделен доклад за опазване на околната среда. Имаше допълнителен доклад по искане на властите, отново за опазването на околната среда и още един том техническа информация. Защо? Защото се има предвид конкретиката на този проект и затова е необходимо завишено внимание. Различни служби в държавите членки участваха в изготвянето на тези документи. Още един пример. Много бе важно газопровода да не минава върху стари муниции и в един момент да не бъде взривен. Представете си колко е важно това. Имаше стари мини, които бяха детонирани при наблюдението на финските и шведските флотски служби. А, кой от обществеността може по-добре да заяви къде точно трябва да минава газопровода, за да избегне тези стари муниции? Между другото, изчистването на тези мини е нещо съвсем нормално в Балтийско море след хилядите муници, които са останали там. А, госпожа депутата също така говори за споразумение на Северен поток с а, оплакващите се. Това обаче е записано в процедурата, когато се дава разрешение. Както обясних, това е интерактивен процес при който държавите членки, които отговарят за издаването на разрешението, залагат определени условия на изпълнителя на проекта. Тези условия а, трябва да получат своя отговор. Например, те могат да бъдат а, искания за компенсация, за смягчаване на въздействието, допълнителни проучвания, които изпълнителя на проекта трябва да проведе. Та, да, в този случай един от примерите, към който да спомена, е следния. След като германските власти дадаха своите разрешителни, възникна един въпрос, свързан с възможностите за навигация в полските пристанища. Полските власти след всичките тези проучвания решиха, че в бъдеще евентуално може да увеличат дълбочината на своите пристанища. Говоря за пристанището Стетин, в Полша и други пристанища. Та в резултат на всичко това, след като бе предоставено разрешение на Nord Stream, на Северен поток, немските власти отново ги извикаха и им казаха, направете нов анализ на риска. И в резултат на това Nord Stream трябваше да измести с 12 км газопровода в този район, а в друг пък район да го вкопае метри и половина по-дълбоко. Та, за да отговоря на въпроса на госпожа депутата, да, на базата на цялата информация, с която разполагаме на официално ниво, на базата на мониторинга, който извършихме през всичките тези години. Да, ние смятаме, че това е отлична процедура, що се отнася до публичните процедури, що се отнася до резултатите, които са ни предоставени и за това използваме този проект, за да може той да ни помогне е, за е, по-нататъчните ни планове за увоз на трансгранични проекти. Е, знам, че ме притиска времето. Бях предложил още нещо. Това е много важен проект. Винаги можем да дебатираме дълго присъствието на изпълнителите на проектите и държавите членки, така че всеки един да изрази своя опит с проекта и да чуем официално какви са проектите. Този проект, между другото, е наполовина вече завършен. 600 км газопровод са положени, без проблеми с мунициите, околната среда и каквото и да било друго. Работата по това започна през април. За нас начина по който са проведени публичните консултации на базата на официалните доклади, които имаме, са добри и излякахме много полки от този проект. Благодаря. Благодаря. Благодаря за изчерпателния ви отговор. Сигурен, сигурна съм, че Наистина темата е много сложна. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да, представ... да благодаря на представителя на Европейската комисия за отговора. Но струва ми се, че а, Докладчика каза нещо различно. Просто някакси вие говорите в една друга перспектива и стана една дихотомия между казаното от двамата ви. Искам да подчертая, че това не е единственият проблем в района. Наскоро чухме, че има още нещо тревожно. Вие накратко засегнахте този въпрос, който засяга основната свобода за свободно движение на хора и стоки, което е основополагащо за Европейския съюз. Европейската комисия като изпълнителна власт следва да изпълнява препоръките на Европейския парламент и да гарантира, че проекта е, Северен поток е в съответствие с международното право и балансираното развитие на Балтийско море. Имам предвид е, свободен достъп до пристанището Шиноище. А, бе направено искане от полската страна за а, полагане на по-голяма дълбочина на газопровода в това пристанище. Получихме уверение, че газопровода обаче няма да пречи на движението на съдовете и развитието на това полско пристанище в бъдеще. Това обаче не е, е вярно. Един от е, тръбопроводите се намира на дълбочина 17,5 метра, който всъщност е, по този начин блокира възможността на корабите с водоизмощимост и газане над 13 метра да преминава през тази част от пристанището. По този начин ще се възпрепятства развитието на пристанището и следователно не може да се приема становището от страна на компанията изпълнител на Северен поток. По отношение на конкурентноспособността на това пристанище, можем да кажем, че в сравнение с Росто, който може да приема по-големи кораби, то ще загуби своята а, възможност за истинска конкуренция. А, до днес все още не може да се разреши този въпрос. 10 януари 2011 година а, пристанищните власти и Nord Stream решиха да а, сформират работна група която да засегне възможността именно за полагане на по-голяма дълбочина на тръбопровода. Но дали това действително е една следваща стъпка, която ще помогне да се е, заобиколи съществуващия проблем? Европейската комисия, е пазител на договорите, следователно, има правото да стартира процедура за а, наказателна процедура за ограничаване свободното движение на хора и стоки, конкретно в това пристанище комисията има конкретна роля, която може да изпълни. Не става въпрос за международни пристанище, а конкретни пристанища на Европейски съюз, включително и на Германия. Това са конкретните въпроси, които повдигам. Освен това, искам да попитам, ще има ли и правен анализ, който подлежи да бъде направен. Не искам да се спирам подробно, но във всеки случай интересуваме въпроса свързан с компенсациите, които се изплащат на рибарите. Отново, според мен, тук е неравнопоставен принципа, ако полските рибари получават 10 пъти по-малко компенсация, отколкото тази в е, Дания или Швеция. Така че бих искал комисията да обърна внимание и на този въпрос. Председателката, господин Бощинар, има думата. Благодаря. Нещата като че ли са фета компли, ако мога да използвам френското фраза. Сега комисията ни казва, че половината проект вече е факт. Изпълнението е половината на своето изпълнение приключено. Но, колега, нека да се върнем отново на доклада Либийски тук сте, останаха няколко въпроса, на които няма отговори нито от Nord Stream, нито от Европейската комисия до този момент. Първо, ОВОС, надежността на това изследване. Кога е направено? Хубаво е само ако го назовем конфликт на интересите, но това е учебиен конфликт. Така че не знае кой е този инвеститор, който е толкова наивен и толкова щедър да плати на една компания за изпълнение на проект, който всъщност е насочен срещу неговите или нейните ангажименти. На второ място нямаме никакви гаранции, повтарям, нямаме никакви гаранции по отношение на происшествие от е, размера на происшествието в Мексиканския е, залив, разлива на платформата на British Петролим. Да, казват ни, че няма да бъде толкова драматична и толкова голяма една подобна авария, но ако Американците, помнете, американското правителство, не правителството на малка държава, все още води битка с е, компанията British Petroleum с, е, за милиарди долара. До, спорът им все още не е приключил. Как можем да си представим, че някой ще има правомощията да поиска компенсации, когато могат да възникнат такива драматични обстоятелства. Нито от правна гледна точка, нито от институционална гледна точка има отговор. На трето място. Що се отнася до риска за сигурността? Когато се засягат въпросите, свързани с сигурността, и се замесват различни международни режими, ние на практика нямаме ясни правила какво ще правим по отношение на сигурността. По-нататък. Какво ще се случи с бъдещите проекти, които скоро ще се разработят в Черно море, ако не извлечем нужните полки от Балтийско море? Европейската комисия или комисаря, който се занимава с енергийния сектор, ще ни каже нещо по въпроса. Нищо за момента тишина. И на последно място. Русия все още не е ратифицирала конвенцията от ЕСПО, която е основният правен инструмент, задължаващ една държава да се справи с проблемите, свързани с околната среда на правно ниво, което отговаря на нашето. Обръщам се към Европейската комисия. Конвенцията от ЕСПО приоритет ли е за Европейската комисия в партньорски ни диалог с Русия? Или още една празна фраза представлява тя? Нямаме отговор пак. И заключението ми е, че в нашата битка нека да се обърнем към Европейската комисия отново. Става въпрос с битка с мултинационалните компании и там все още няма баланс. Благодаря ви. Е, колега Шимански. Господин Шимански, ще ви помоля да бъдете по-кратък, тъй като 7 души са записали за изказване, а и комисията трябва да се изкаже. Благодаря. Искам да привлека вниманието ви към факта, че резолюцията на Европейския парламент от 2008 година споменава и други екологични въпроси. В 15-та точка призоваваме комисията да прецени дали инвестициите съответстват на международното и общностно право. Питам комисията какво е направила, за да анализира този въпрос. Дали комисията има гаранции, че проекта Северен поток ще бъде достъпен за трети страни. Това е много важен критерий за газовия пазар. Газпром не харесва този критерий и винаги се опитва да го заобиколи в проектите си и договорите си. И аз е, искам да попитам за економическите последици от е, тази инвестиция. Какво е направила комисията по отношение на економическите последици? В четвърта точка ние искаме и за оценка на конкуренцията на пазара на газ. Какво е направила комисията, за да анализира нивото на конкуренцията и последиците за газовия пазар. Две пояснения. Не е вярно, че достъпът до пристанищата с Чечин и Ушчин е, е пре, е, препятств, е възпрепятстван. Този въпрос не е решен. Срещат се работни групи, не можем да кажем със 100% сигурност, че съдовете с 50-метровите кораби ще могат да влязат в пристанището. Второто, което четем в съобщението е, че тръбопроводът не е инструмент, който ще доведе до разнообразяването на газовия пазар разнообразяването означава не само различни маршрути, но и различни източници на газ. И а, този газопровод просто ще монополизира пазара и а, ще увеличи зависимостта от руския гад. И тук подходът на комисията не е много логичен тя не може да коригира цялата философия на проекта или може би няма желание да променя нищо. От предварителната информация можем да извлечем заключение, че комисията не обръща внимание на резолюцията на Европейския парламент и бих искал да чуя коментара на комисията. Госпожа Коларска-Бобинска. Госпожо председател, дами и господа, мисля, че въпросът следва да се разгледа от различни гледни точки, от гледна точка на околната среда, можем да споменем заплаха за околната среда. Има и доклади на Европейската комисия в които виждаме, че няма основания за притеснение и съмнение. Въпросът е какво правим от тук нататък, кой анализ е най-убедителен, кой анализ ще вземем предвид. Това е важно, защото в нашата комисия често се сблъскваме с този въпрос. Имам следния въпрос към комисията. като ако в процеса на наблюдение се окаже, че има заплаха за околната среда, ще вземете ли решение да прекратите проекта? Можете ли да ни кажете, да, поемаме ангажимент, че незабавно ще прекратите проекта, ако това се случи? Както беше казано по-рано, възможно е да възникнат неотложни ситуации. Представителят на парламентарната комисия спомена инфраструктурния пакет. Северен поток беше възприеман като приоритетен европейски инфраструктурен пакет. Само, че нещата се променят. Новият инфраструктурен подход ще бъде предоговорен и не е сигурно, че Северен поток вътре ще получи приоритетна роля. Ние искаме той да не бъде приоритет. Защото някои европейски принципи и процедури не са спазени. В пакет за бъдещето на енергийната стратегия за периода 2013-2020 година прият в Страсбург, ние казваме ясно, че искаме пълна прозрачност за, на междуправителствените споразумения. В този случай споразуменията за Северен поток, да също така и по отношение на потенциалните катастрофи а, са на мъгляви в, за разлика от а, заключенията за проекта на Буко. Така че според мен от самото начало този проект а, повдига много съмнения и е погрешно да се смята, че проблемът е полско-германски. Да, разбира се, а, аспектът на съседските отношения възниква но на първо място това е европейски проект, който е важен за Европа е, в район, в който искаме да развиваме други екологични проекти. Ето защо бих е, искала да чуя вашият отговор за прекратяването на проекта при необходимост и също така да отговорите на един въпрос, който е, е адресиран, може би, по-скоро към комисари за енергетика. Ще поиска ли той промяна в съответните договори? to iespēju, ka ir šodien tūki latviešu valodā. Es uh, runāšu latviski Он... Ще говоря латвийски, госпожо председател, госпожо докладчик, господин представител на комисията. Бих искала да разгледам въпроса от една по-различна гледна точка, особено във връзка с екологичните съображения. Въпросът, който искам да повдигна, е, е свързан с е, наследство от Втората световна война. Е, Сакара Аршис боеприпасите от Втората световна война. боеприпасите в Балтийско море. Имаше происшествия с фатален изход. Има още един въпрос, който е свързан с компетенцията на Европейския съюз. Когато проектът Nord Stream беше започнат, имаше надежда, че богатите фирми, които ще участват в този проект, могат да участват и в разрешаването на а, този проблем. Днес чуваме и четем в пресата, че видите ли, когато се определя а, маршрута на газопроекта. Всичко върви добре, но проблемът остава. В други райони възникват проблеми и опасности за риболова, защото риболовните зони намаляват и аз бих искала комисията и по-конкретно комисаря за околната среда да погледне, да разгледа този проблем в един по-широк контекст, да потърси решение на проблема в контекста на проекта Северен поток. Защото благодарение на доклада, благодарение на резолюцията, която приехме, можем да говорим за боеприпасите 60 години след Втората световна война. Смятам, че Европейският съюз трябва накрая да намери решение и приканвам нашият докладчик да погледне на а, от тази гледна точка. Госпожа Окел. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Искам да попитам комисията дали е наясно с факта, че Балтийско море е едно от най-големите морета, и с, което е изключително дълбоко, т.е. то е много изложено на замърсяване а, говорихте за Мексиканския залев, но Балтийско море е още по-уязвимо. И мисля, че това трябва да бъде взето предвид. Става дума за вътрешно море, което ще загине. А, ето защо питаме Европейската комисия дали е наясно с, с специфичните условия в Балтийско море. Благодаря. Господин Яр има думата. Благодаря, госпожо председател. Имам четири въпроса. Най-напред за проект от такъв мащаб ОВО се решаващ въпрос. Има два етапа или смятаме, че въздействието е много силно и следователно проектът се прекратява или пък смятаме, че последиците са търпими и могат да се предприемат компенсаторни мерки. Задавам въпроса към комисията още един път, кой реализира това проучване. Много е важно то да бъде независимо и е необходимо да доведе до приемлив резултат. Второ, при сцен... катастрофичен сценарий, ако, ако приемем, че има катастрофа, Въпросът е как можем да избегнем такава катастрофа от типа на тази в Мексиканския залив. И там инженерите са били много уверени. Независимо от това, е, имаше катастрофа и никой не можа да я спре по-нататък. И, и така, моят въпрос е какво е предприето, за да бъде избегната катастрофа? Е, освен това, въпроса свързан, зададен господин Валеса, дали с този газопровод е, възниква проблем с е, пристанищата? Говорихме за дълбочината на корабите, дали е гарантирана економическата жизненост на пристанищата. Вярно ли е, че предвидените компенсации за рибарите в страните са различни? И накрая госпожа Герингер. Никак не съм доволна от отговора на Европейската комисия. Отговорът не беше по въпроса. Сега, може би, трябва да почакаме, за да чуем по-подробен отговор на въпросите, зададени в хода на дискусията. Имам още един въпрос. Европейската комисия непрекъснато повтаря, че няма незаконни инструменти на европейско ниво които да попречат провеждането на независимо, независима оценка на въздействието. Ние искаме неутрален овоз. Европейският овоз, осъществен от инвеститора, според комисията, се е много добро. Аз мисля, че трябва да изменим директива 1985 година, вместо да повтаряме, че няма правни актове. Мисля, че ние трябва да изложим критериите, това е, тъй като става дума за нещо ново, за проект, какъвто до сега никога не е бил осъществяван. Никой до сега не е изграждал газопровод на дъното на морето, а Балтийско море е плитко. Там морето е затворено, няма приток на външни води, е, така че трябва да предложим някакви правни инструменти. Дали комисията е запозната с доклад от 2010 година, изготвен от Nord Stream за последващото наблюдение? Този доклад беше изготвен когато проектът беше наполовина завършен. Там има едно изречение, в което се казва, че Северен поток ще продължи да следи екосистемата в Балтийско море до 7 седмици след завършването на строителството. Що за наблюдение това? След приключването на строежа те ще следят поведението на екосистемата няколко седмици или както казват няколко дни. Не приемаме този доклад. Това професионален доклад ли е? Давам думата на представителя на комисията. Ще го помоля с оглед на недостатъчното време да ни даде по-схематизиран отговор може би един по-пълен отговор може да се бъде изпратен в писмен вид. и Изоставаме почти с час. Много съжалявам, че трябва да ви напомня, но ние работим за благото на гражданите. И затова трябва да се самоограничаваме. И така, заповядайте. Благодаря. Наясно съм със сложността на проблема, защото за нас това също беше сериозен проект, по какъвто не сме работили. Но ние говорим на един език, що се отнася до институционалните въпроси. Законът за ОВОС и конвенцията ЕСПО всъщност определят процедура, според която държавите членки носят отговорност. И има защо. Чухте въпросите. Не е възможно да се идентифицират всички въпроси, които са в компетенция на държавите. Член комисията няма да отиде при финландците да им каже не, не, не така трябва да решавате въпроса с боеприпасите. Така че, нека да кажа съвсем накратко каква е тази процедура. Според директивата, когато един предприемач поиска разрешително и в този случай става дума за частен предприемач, който се обръща към държавите членки, в които ще се реализира проекта в изключителната им економическа зона или териториални води и иска разрешително държавите членки, за да предоставят такова разрешително, трябва да приложат правните актове, за които говорим. ОВОС, както в съответствие с нашата директива, както казвам в моя отговор и конвенцията ЕСПО. Тази директива предвижда предприемачът по искане на властите предоставя информацията, която компетентните органи изискват, за да направят оценка на проекта. И в действителност, в съответствие с член 5 на директивата, предприемачът предоставя тази информация. Ясно е кой предоставя информацията, т.е. предприемачът, а не някакъв независим орган. Ще обясня защо предприемачът предоставя информацията, но, но той подлежи на толкова строг контрол, че е много трудно да се каже, че информацията е ненадежна. Защо? Защото техническите екологични органи контролират, неправителствените организации контролират и гражданите контролират. По-нататък директивата казва, че органът, който издава разрешителното, отчита цялата тази информация и предприема съответните действия. Както каза уважаемият депутат, това аз няма да работя, тъй като ОВОС е отрицателна. Държавите членки са тези, които решават да дадат разрешителното или не въз основа на това дали са спазени предвидените условия. Искам да ви уверя, че между държавите членки беше проведен интерактивен процес. Т.е. от тях се искаше да предоставят допълнителна техническа информация на техническите органи. Става дума за огромна информация, която се обменяше между Северен поток и компетентните органи, които в някои случаи бяха дублирани. В Германия два органа издават разрешението. До тук по отношение на правната процедура ние раз... в процес на преразглеждаме на директивата. Тя ще бъде обсъдена и в парламента. Ако искате не предприемача да дава информацията независим орган, само че ще трябва много е, точно да дефинираме. Сега бързо по другите въпроси. Това е проект, който създава повечето проблеми по време на първите етапи когато се полагат тръбите. Когато тръбите бъдат положени, няма ще изчезнат у нези неприятни аспекти. По отношение на рибарите и тяхната и, компенсиране, и компенсацията, която им се предоставя за това, че не са могли да ловят риба. Компенсациите са в правомощият на държавите членки. Аз нямам отговор на този въпрос мога да се опитам да ви намеря отговор, но не е работа на комисията да а, дава компенсации на а, рибни развъдници. Също така, обясних ви, че когато се издават разрешителни, полските власти представиха планове за а, повишаване на дълбочината на пристанището. Едва тогава Северен поток заедно с полските и немските пристанищни власти ще създадат една работна група, която ще започне работа през февруари, за да намери разрешение. Така че очевидно нещата функционират и в тази област. Цялата останала информация може да бъде намерена в подробното съобщение. Но ако ние ще се радваме да говорим за Северен поток, ако искате и цял ден, тъй като темата е интересна, тя има връзка и с други проекти, по които се работи на Буко и така нататък. Много е важно за всеки един от тези проекти да се извърши същата работа, която е извършена за Северен поток. Благодаря на докладчика. Ще чакаме писмен отговор. Надявам се, че на следващото стане на координаторите ще можем да обсъдим въпроса. Това е конфликт не между нас и изпълнителната власт, но между нас и парламента. Ето защо е необходимо да видим как да управляваме една ситуация, която се случва често още един път. Много ви моля още един път да спазвате регламента, а, за да окажем необходимото уважение към гражданите. Сега по 3 секунди за гражданите и по една минута за парламентаристите. Не повече, тъй като никога няма да успеем. Предлагам да минем към петиция номер 16. Веднага давам думата на Ирена Роговска. Добър ден, казвам се Ирен Роговска и съм автор на петиция 46. Изпратих вие с 6000 подписа на вас, Комисията по петициите в Европейския парламент. Аз представям общността в моя регион като лидер на едно а, движение, което се нарича Прекратете откритите рудници. А, става дума за открит рудник за кафяви въглища. Преди 18 години войските на СССР бяха в нашия регион, тъй като ние всъщност бяхме седалище на северната част на съветската армия. Тяхното всъщност присъствие не позволи на полските власти да изградат е, рудник за кафяви въглища. 89-та година, е, след падането на комунистическата система, можехме да започнем да се самоуправляваме. Присъединихме се към Европейския съюз, ние сме граждани на Обединена Европа. Много се гордеем с това, защото в Европейски съюз и малките общности могат да защитават своите права. Ето, имаме такава възможност и се възползваме от нея. Догонваме развитите страни и доскоро хранахме големи надежди. През август 2009 изведнъж открихме, че отново ще започне а, да се работи в, а, по отношение на лигнитни въглища. Десетки хиляди души а, живеят там. А проекта, по който се работи, е много стар. Населението на региона се увеличи Разработи се система за водоснабдяване и канализация. Използваме собствени ресурси, но и съфинансирането на Европейския съюз. Прилагането на плановете за извличане на лигнитни въглища означава да се изгради най-големи открит рудник в Полша, ако не и в Европа. Гражданите се обърнаха с въпроси към нас, попитаха Безопасно ли е всичко това? Няма как да им отговорим с сигурност, тъй като исканията, насочени към полските власти, не получават отговор. За това ние проведохме един референдум през 2009 година. Този референдум беше валиден и обвързващ. Не знаем обаче дали ще се приложи е, резултата от този задължителен обвързващ референдум е, защото заплахата за този открит родник си стои. 95% от хората, които гласуваха по време на референдума, са против изграждането на този открит родник. В оброни си прав... Ho necessità di, di ridurre, c'è un altro intervento per voi anche. Много съжалявам, обаче трябва да ви прекъсна, защото времето... Ние защитаваме, продължава ораторката, своите права и искаме да се обърнем към Европейския парламент. Затова ви изпратихме и своята петиция. Смятаме, че нашата петиция е извънредна, защото става дума за защита на живота на хиляди а, човека, хиляди хора, извинете. Искаме да предприемате действия, да организирате една мисия в региона, и може би този доклад също да се гласува. Надявам се вашата комисия да направи всичко възможно, за да накара полските власти да се погрижат за своите граждани. Благодаря. Сега давам думата за представяне на един професор, който се надявам да спази своето време за изказване. Not this one. Pani przewodnicząca, państwo, e, panowie. Госпожо председател, дами и господа, от името на еколози бих искал да представя оценката на отрицателното въздействие върху околната среда, което би имало тази мина, ако този открит рудник бъде разработен. Първо, две общи бележки. Рудникът ще се разработва, но имаше други варианти, по които нямаше никакъв разговор, нямаше дебат независимо от съществуването на, рудни, на района Глогов, където има много мини, не се направи оценка е, на въздействие на околната среда в региона. 140 квадратни километра се очаква да бъде този рудник. 300 квадратни километра ще бъдат засегнати, що се отнася до подпочвените води. Става дума за южната част, тази, която е в синьо на плаката. Това, което очакваме е развитието на този рудник до края на този век да доведе до ужасяващи последствия за околната среда и върху пет района, защитени по Натура 2000, защитени от директивата за местообитанията. Това ще доведе до изчезването на една от тези зони. По този начин ще бъдат разбити два горски коридора, които свързват защитени зони. Освен това, ще наруши един горски комплекс, който евентуално има капацитет за туризъм ще окаже отрицателно въздействие върху единственото езеро в региона и ще промени течението на няколко реки. На тази плака виждате екологичните коридори от Германия през Полша на изток, т.е. свързаността на горите. А пък тук вече виждате разположението на защитените зони или екологични зони, които са защитени по полското законодателство. Тъмнозелените места са места по Натура 2000. Тук пък виждате къде ще бъде мината. Виждате, че е точно в този коридор от гори, който се разрушава, а в зелено виждате мината или рудника, който ще стигне до дълбочина 200 метра. Отстрани пък виждате кратера на този рудник. Това е южната част на планирания рудник. И вижте как той ще изяде в кавички съседните горски райони, които са разположени между градове, където живеят между 200 000 души и по-висока цифра. А, в този район това е единствената а, залесена част. Също така ще бъдат а, заличени места за гнездене на горски птици и ще бъдат нарушени местообитанията на морски птици, защото подпочвените води ще изчезнат и всички влажни зони около проекта ще бъдат заличени. Имайки предвид информацията, която имаме по отношение на екологичния аспект, е, ние смятаме, че екологичната цена на такава една голяма мина е, на това място би била прекомерно висока и за това проекта не би трябвало да бъде разглеждан като безопасен за околната среда. Напротив, той заплашва съществуването на много видове на изток и на запад и възможността им да мигрират от Германия към Полша на изток. Освен това, такъв един голям проект би трябвало да бъде предшестван от много дисциплинарно или мултидисциплинарно проучване, което да разгледа околната среда, и да се подготви овоз. Съществуващите доклади, както и тази презентация, се, съществу... се извинете, основават на непълна информация, която, разбира се, подлежи на тълкуване. И дори би могло да се каже, че върху основавайки се на нея, може да се даде зелена светлина на този проект. Давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Както можете да видите от казаното от госпожа Рогоска, която е автор на петицията, тя се обърна и към Европейската комисия, която да разследва този въпрос. Ето защо имахме възможност при предходните си разговори да вземем предвид обясненията на полските власти по този въпрос. Какво трябва да подчертая? На първо място става дума за създаването на един рудник, открит рудник, в Долна Силезия. Не е дадено разрешение до този момент за изграждането му. разбираме, че резервите на подаващите петицията са свързани най-вече с енергийната стратегия на Полша до 2030 година. Там става дума за защита на този открит рудник срещу изграждане на допълнителна повърхностна инфраструктура. Жалбоподателя твърди, че евентуалната експлоатация на този рудник ще окаже въздействие върху обекти по Натура 2000. Заключението, до което би могло да се стигне е, че що се отнася до енергийната стратегия за по... на Польша, извинете, тя се основава на две директиви на ЕС. Първата директива е свързана с овоса на различни проекти, а втората е директивата за местообитанията, за защитата на естествените местообитания, фауната и флората. Ето защо ние поискахме информация от полските власти. Полските власти смятат, че стратегията на страната в сферата на енергетиката включва ОВОС, който е бил проведен и при консултация с обществеността. Документът, за който се говори, полската стратегия в сферата на енергетиката до 2030 година, е стратегически документ в дългосрочен план, който се занимава с начина по който ще се разработват политики в тази сфера. Тоест, тази стратегия не се занимава с конкретен проект, а този проект по полското законодателство като такъв би трябвало да бъде включен в регионалното териториално планиране. Регионалното териториално планиране пък трябва да отговаря на съответните директиви, които споменах, транспонирани от Полша. Его с вимогами директиви... Анализирахме стратегическия документ, сравнихме го с директивата и не намираме никакви причини, поради които да можем да излезем с твърдение, че принципите на директивата са нарушени. Сега, що се отнася до директивата за местообитанията? Тук се прилага шести член всеки един проект по тази директива, а това е предложение за проект, който може да окаже въздействие върху райони по Натура 2000, трябва да бъде оценен, що се отнася до неговото въздействие върху съответното място. По информация на полските власти, лигнитните залежи в този регион няма да бъдат използвани до 2030 година, за периода, за който е тази стратегия. Тоест, полската страна ни изпрати информация в смисъл, че няма да бъдат одобрявани документи на местно ниво например, разрешения за териториално планиране, които дадат възможност да бъде експлуатирана този легнитна мина. Благодаря ви, това беше нашия отговор. Благодаря. Госпожа Канарска-Бобинска. Тук става въпрос за един много интересен случай, защото говорим за инвестиция, която ще бъде реализирана в период от 20 години. Не знаем дали обаче това ще стане и как това ще стане. Стратегическия план не е съвсем ясен. Полското правителство заявява, че следва да се вземе това решение. Тогава възниква друг въпрос. Правителството не е наясно дали ще има средства за тази инвестиция. Може би в последствие ще се промени и цялостната им концепция за развитие на енергийния сектор. Тогава задаваме въпроса, защо има такива ограничения, що се отнася развитието на тази територия? И това вече наистина дразни гражданите, защото всичките а, инвестиционни проекти се спират просто е и така, за всеки случай. Това изглежда, че е проблема. И за това мисля, че ние трябва да подкрепим тази петиция. Дякую, пани Преводничонца. Следващия оратор, благодаря. Питач комисия, dlaczego при... Искам да попитам комисията. Защо приема аргументите на правителството без резервно. Полското правителство е страна по този случай мисля, че трябва да се изслушат и двете страни. И е необходимо да се има предвид референдума като висша форма на волеизявление на хората. 55% участвали в този референдум са казали не. Не на открития рудник. Представете си, какъв е размаха на този проект, какъв е мащаба му. Но това е една от най-големите е, зони, които подлежат да бъдат превърнати в открит а, е, рудник в Европа. Колеги, ако хората кажат не, ако 95% от хората кажат не и може би това означава, че тези хора искат да се използват други технологии за развитието на своя район. Те не са срещу развитието на своя район. Те са провели този референдум, казали са какво мислят, а очевидно те не желаят проекта. И в заключение, госпожо председател, имам един допълнителен въпрос не разполагаме с много време, не всичко бе казано, но искам да се обърна към професора. Как прави оценка на ОВОСа, извършен от полските власти? И бих искал представителите на общината също да кажете какво е вашето становище относно консултацията, която е проведена по този въпрос. Е, e, e, Благодаря. Аз съм депутат от Европейския парламент, а живея в този регион и много добре познавам естеството на проблема. За това ще кажа следното. Първо, става въпрос за най-големите депозити на лигнитни въглища в света. Е, това наистина е обхвата на този проект. Но това ще нанесе не само огромна щета на околната среда, но ще създаде огромни емисии на въглероден диоксид. А пък знаем, че Европейския съюз е, води борба за ограничението им. Според мен, първо, социалните консултации не бяха правилно проведени. Те трябва да бъдат повторени и могат да се приемат аргументите на авторите на петициите. На второ място, тъй като правителството не планира да развива инвестицията сега, цялата законодателна дайност трябва да бъде спряма Бряна, което ще ограничи използването на този обект в близко бъдеще. Регионалните планове за развитие на територията могат да включат всичко това. Тази мина може да бъде разработена в бъдеще сега не може да бъде построена, защото това води до ограничаване на правата на гражданите. Следователно, аз призовавам да се приеме тази е, петиция и да се предприемат действия, така че полското правителство да направи нужното, за да отчете социалното мнение, също така и социално-економическите аспекти на проблема. Благодаря ви. First. Благодаря. Господин Бусатил. Бу... Бущинари. Искам да кажа следното. Имайки предвид е, размера на проекта, може би най-големия в Европа, бих искал да предложа ние комисията да изпратим писмо до правителството в Полша, за да ни предостави допълнителна информация относно стратегията си и възможността за изпълнението на тази стратегия. Защото има много празноти в информацията, с която изпълнява, е, разполагаме днес. По-нататък. За такъв голям проект очевидно е, че ако няма интегриран подход, ние ще застрашим Натура 2000, биоразнообразието и местообитатнията. И обръщам се към вносителите относно социалното въздействие колко работни места ще бъдат създадени, но разбира се, имайки предвид е, и е, щетете върху околната среда. Във всеки случай отговора е ясен. Слушайки професора, можем да дадем отговора. Да, щетите са огромни. Може би проектът може да бъде развит в бъдеще сега е от изключително важно значение да изпратим писмо на правителството в Польша да ни предостави нужната информация, а Европейската комисия да обръща много сериозно внимание на развитието му, защото за подобни проекти не можем просто да кажем парите говорят. Това е неприемливо за такива огромни проекти. Благодаря ви. Председателката, благодаря господин Бощинаро. Ще дам минута на комисията, за да отговори. Wielkim е, е, Госпожо председател. Първо, исковете, които бяха направени тук, са насочени към полското правителство. Що се отнася до Европейската комисия, искам да ви уверя, че ние ще продължим да следим изпълнението на този проект и съответствието му с европейското екологично законодателство. Що се отнася до обвинението, че не е извършена публичната консултация по правилния начин, имайки предвид информацията, с която разполагаме, нямаме основание да приемем това това. Нашето становище се базира не само на информацията от правителството, но и документите, които са ни изпратени. Искам да призова вниманието ви към факта, че по директивата не е задължително в хода на процеса на консултации да бъде включено всичко това, а именно властите нямат задължение да отговорят на всички тези искове. Необходимо е само да могат да организират публичните консултации. Седателката, благодаря. Минута за отговор. Благодаря госпожо председател. Искам също и аз да ви информирам, че нашите общини работят в името на 45 000 жители и разполагаме с е, средства, както и от регионалния фонд е, за построяването на най-различни съоръжения, включително и а, амбулаторни клиники. Ние използваме средства за развитие на образованието, изграждане на детски центрове, на диагноза специалистична, борба с социалното изолация и съоръжение за медицинска диагностика. Разработването на селските региони и културното им развитие са също в фокуса на вниманието. Други проекти на Европейския съюз предоставят а, услуги на а, гражданите, канализация, например, Катовица получи няколко милиона евро за развитието на една подобна система за канализация. Ето там трябва да се изгради лигнитната мина и тази нова канализационна система, например, ще бъде унищожена. Благодаря. Председателката. Благодаря. Виждаме желанието на всички е, задълбочено да се отстояват исковете повдигнати от вносителите, имайки предвид необходимостта от е, скорошен диалог с е, полските власти, така че да могат да бъдат получени отговори по отношение на консултациите, как са проведени, с кого и как. Искаме по-подробна информация в тази насока и в нашата комисия по петициите бихме желали да се разгледа стратегическия документ отново, така че е необходимо да го анализираме внимателно, за да подготвим отговора си. След това ще се обърнем към комисията да обобщи направените и предоставени отговори. Разбира се, да отчетат и чутото днес в залата. И така, благодаря на всички. Преминаваме към следващата петиция, 17. Вносителя не е тук, така че давам думата на комисията. Парола е Мут Блюх. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратко. Не на последно място, защото призовахте за дисциплина. Става дума за петиция внесена от а, френски гражданин, а, който изразява опасение, че инсталацията за пречистване на води води до отделяне на миризми. Става а, дума за предвиденото свързване на канализационната система на Совиян към инсталацията за пречистване на отпадъчни води в следната община, която би е, влушила ситуацията. Комисията се отнася с разбиране към ситуацията. При три седмици след внасянето на петицията, е, компетентните френски власти взеха решение не само да свържат един проблем с друг – но и да разширят а, инсталацията за пречистване на води в Безие, която, което ще доведе до отделяне на миризми и шумово замърсяване. Това изменение трябва да подлежи на на ОВОз. Граждани, гражданите имат право на това да получат пълна информация и да участват преди да бъде взето решение от властите за издаване или отказ от, от издаване на разрешение френските власти са длъжни да спазват стриктно разпоредбите е, за ОВОС и информирането на гражданите. Комисията провери дали петицията може да бъде е, като е, оплакване за, от замърсяване на води мога да потвърдя, що се отнася до пречистването на отпадните води, двете инсталации работят в съответствие с изискванията. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Благодаря, госпожо председател. Има впечатлението, че заключението на комисията е малко езуитско. Там се казва, че правото трябва да се прилага. Френското законодателство по въпроса е много точно. Не разполагам обаче с анализ Доказва ли ОВОС, че всъщност няма вредни резултати? Какъв е резултатът от ОВОС? Как ще се, какво ще става с отпадъците след пречистването на водите? Това са все аспекти, по които нямаме детална информация. Мисля, че заключението се основава само на френското законодателство – а не, ви, не чуваме някакво ангажирано становище от страна на комисията. Напълно съм съгласна с това, което а, ни казвате. А, получен е отговор от френските власти, които смятат а, които казват, че ще направят преразглеждане на инсталацията на системата, но очевидно има нещо, което не върви. Мисля, че това, което трябва ние да направим е да поканим органите да реагират много бързо на исканията на гражданите и ще изпратим писмо на местните власти за да в което ще ги, поис... ще ги попитаме дали мерките, които са обявени, ще бъдат предприяти максимално бързо. Ще се съгласите с мен, че е хубаво да поискаме Европейската комисия да организира по-адекватен последващ контрол на дейностите, които са е поверени. Мисля, че в случая контролът е не недостатъчен, но може би не отчита в достатъчна степен условията на място. Предлагам ви да процедираме по този начин и преминаваме към 18-та точка а, и петиция до служин Бо Хекенсон. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията за това, че ни давате възможност да, да изразим своето становище днес. Нашето датско сдружение за опазване на околната, сдружение, извинете, за опазване на околната среда има 35 000 члена. А, имаме директор, господин Косе и колегата до мен отговаря за екологична политика, както и аз. В Дания е, има улов с дреги на черупчести в зони по Натура 2000. Идеята е обаче тези зони да бъдат защитени. Това нарушава член 6 или не 2 и 3 от директивата за местообитанията. За това нашето сдружение изпрати петиция, извинете, жалба към Европейската комисия за това да преразгледа разрешенията за улов на миди посредством дреги в тези райони. Улова на миди, които се отглеждат в аквакултурни зони, наистина би било едно решение, вместо да се дрегират зони, които са естествени. Целта на нашето оплакване беше следното. Първо искахме датските власти всъщност да извършат научен или научно обосновано ВОЗ за дейностите, които се извършват в зоните по Натура 2000 особено като се имат предвид решението на съда по случая Вадензе. Там се казва, че трябва да се покаже без всякаква сянка на научни съмнения, че една дейност или проект няма да окажат негативно въздействие върху е, зони по Натура 2000. Искаме да сме сигурни, че това решение на съда е взето предвид и вредните дейности няма да оказват въздействие върху зоните, които се защитават от а, законодателството. Необходими са ни наистина а, указания, както и а, насоки от учени, а това не става в Дания. Вземат се лоши решения, овоса, който се прави, не е добър, говоря за Дания, и се нарушават закон... законодателството на Европейския съюз в сферата на местообитанията и опазването на околната среда. Не сме постигнали до момента никакви резултати, затова се обърнахме към вашата комисия. Преди това се обърнахме с жалба към Европейската комисия. Целта на петицията всъщност е управлението на тези зони а, да не нарушава директивата по местообитанията, особено що се отнася до улава на миди с дрегиране. Виждаме, че комисията сериозно се отнесла с нашата жалба, изпратила е официално писмо през 2010 година и тази комисия, вашата комисия, е включила това като точка в дневния си ред. Смятам добре, че самото повдигане на въпроса бе нещо положително. През 2008 година бяха издадени разрешителни, които всъщност оказаха негативно въздействие. 2009-2010 наистина имаше голямо подобрение. Новия овоз сега ясно показва, че този тип лов на миди е изключително вреден – и не може да продължава. Независимо обаче от този овоз, регирането продължава 2009 и 2010, макар че сега е ясно, че зоните по Натура 2000 наистина биват разрушавани и Дания не отговаря на поетите задължения. Правителството на страната казва, че няма крайни цели за зоните по Натура 2000, но това нарушава член 6 на директивата за местообитанията. Правителството също така заявява, че този тип улов на миди е необходим и няма альтернатива на трегирането. Но това не е убедително, нито пък устойчиво, когато говорим за екологични зони. Датските власти също се опитва да каже, че това са потенциални заплахи. Благодаря, казва председателката, изчерпахте времето си. Eh, От името на Европейската комисия, представителя на комисията. Благодаря. Както казах, през, както каза колегата, 2008 година започва този случай, когато имахме оплакване от страна на датското сдружение извинете, за опазване на околната среда, свързано с разрешаването от датското правителство на лова на миди с драгиране в зони от Натура 2000. Става дума за две зони. Датските власти продължават да издават а, разрешение за този тип ловене на миди през 2009 и 2010. В самото начало се казваше, че проведените от детските власти ОВОСи не отговарят на задълженията, записани в член 6 на директивата за местообитанията. И, както и чухме, е, се твърдеше, че има грешки, има противоречиви заключения в тези оценки на въздействието. Както чухме и в други случаи, разпоредбите на член 6 на тази директива изиска всяка държава членка да извърши подходяща оценка на всеки един план или проект, за който се очаква да окаже някакво въздействие върху зони по Натура 2000. Тези оценки трябва да са свързани с спецификата на конкретните зони и след а, извършването им може или да се отнеме, или да не се предостави, или пък да се предостави разрешение. Европейската комисия се занима с този случай, обсъдихме го с датските власти и поискахме допълнителна информация, както и предоставяне на документи. Ние ви информирахме за това в първото си съобщение по случая, което беше през 2009 година. Във второто си съобщение от 2010 година ние, Европейската комисия, заявихме, че разгледахме оценките, върху които почива издаването на тези разрешителни и сме до известна степен обезпокоени. Има известни недостатъци, свързани с оценката на въздействието на риболова в тези зони, кумулативното въздействие оценката на риболоба по отношение на целите за опазване на тези зони и що се отнася до използването на най-добрите известни научни методи. Овоса не отговаря на изискванията на член 6 или нея 3 на директивата за местообитанията и че улова на миди по този начин не би трябвало да бъде разрешен. Следователно Европейската комисия, както вече чухте от колегата, реши на 28 октомври миналата година да изпрати едно официално предупредително писмо на Дания. То бе изпратено на 29. Дания ни отговори точно преди коледа, на 21 декември миналата година. По-настоящем Европейската комисия разглежда отговора. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, казва председателката. Госпожа Алкан има думата. Благодаря ви. На първо място искам да посоча, че е изключително важно, че един такъв случай се повдига пред нас. Ние имаме много отворен подход, което пък е предпоставка за това гражданите да участват и защитата на околната среда е точно мястото, където могат да участват гражданите. Защото ако гражданите не са информирани, е чисто и просто се чувстват изгубени. В датското правителство обаче явно смята, че знае най-много, най-добро е, знае най-добре как да опазва околната среда и прави всичко отлично, защото страната е чудна. Този начин на мислене, според мен, ясно се вижда в този казус. Затова искам да се обърна към комисията със следния въпрос. Защо нямаме достъп до тези документи? Не виждам причина, поради която да не можем да видим това писмо, което вие сте им изпратили, както и техния отговор. Според мен, всички тези проблеми, не знам. Аз мисля, че познавайки правителството, те са тези, които са позволили тези проблеми да възникват. За да можем да защитаваме Орхуската конвенция, нашите идеали за прозрачност и всички останали ценности, ние трябва да имаме достъп до тези документи. Затова искам да попитам ясно комисията какво да направим, така щото да предотвратим протичането на процедурата в, при такива ограничени, неоткрити условия. Аз съм запознат с работата на Сдружението и а, искам да попитам и съответните власти в Дания, които се занимават с опазване на околната среда. Има ли други зони, където се извършва такъв лов на миди, различни от а, този е, район? Господин Бощинар, благодаря. Аз приветствам отговора на Европейската комисия. Много се радвам този път, че Европейската комисия е работила надлежно, ясно е изпратила послание на датското а, правителство и ние трябва да изчакаме да се реши проблема. И накрая. Защо няма прозрачност? Защо не става дума за права на интелектуална собственост? Не говорим за високи технологии, за тайни на оръжената промишленост. Говорим за нещо естествено. То трябва да е достъпно за всички. Не разбирам защо датското правителство работи в такава потайност. Тя уронва престижа на това правителство. Аде. Да. Две кратки бележки. Първо, радвам се, че накрая има отговор на комисията и на следващо място липсата на прозрачност наистина води до е, загуба на доверието. Разбира се, когато се предоставя повече информация, това би било положително, защото по този начин се увеличава и доверието. Очевидно комисията работи по този аспект, за да може да се предоставя повече информация. В бившата ГДР се пазеше информацията на скрито място за, поради ясни основания, но сега това не бива да се допуска председателката. Ще дам думата на представителя на комисията, за да отговори на зададените въпроси и Госпожа Алкън, както и други колеги, поиска да бъдат презгледани документи. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Казвам се господин Каш... Лия Кашман. Работя в правния отдел, който отговаря за наказателната процедура, за която вече стана дума. Що се отнася до проблемите, свързани с по-голяма прозрачност и обмена на информация между комисията и Дания, мога да кажа, че комисията следва да отговаря на изискванията за достъп до документи, прияти от парламента и съвета 2001 година. Това е регламент от 2001 година и по смисъла на този регламент комисията дава достъп до документите при искане за такъв. И разбира се, има редица изключения. Едно от което е свързано с ситуации, при които комисията участва в разследване или в наказателна процедура по отношение на държава членка, а Европейския съд също е сезиран и следва да се отчете възможността държавата членка да може да постигне положително разрешаване на диспута. В такива случаи комисията не е в състояние да предоставя достъп до, и, достъп до информация до въпросните документи, докато в ход е подобно подобна процедура. Това е по смисъла на приятото от съвета и парламента решение в смисъла на регламента. Когато спорът приключи, тогава вече комисията предоставя всички документи, които са разменени между комисията и в случая Дания ще има прозрачност, но веднъж след като спорът е приключен. Благодаря, госпожо председател. Колега Окане, però non vorrei riaprire il dibattito. Да, но ще искам да ви помоля да не откривате на ново дебата. Надявам се, че става дума само за уточнение. Един въпрос към комисията. Ако датското правителство приеме да осигури достъп, предполагам, че тогава и вие ще решите, че всичко е наред, защото Вашата, вашата аргументация до сега, като че ли а, е, казва ако датското правителство даваме достъп, не сте вие тези, които ще спрете. Просто да сме наясно кои са добрите и кои са лошите. Отговор. Доколкото разбирам, в момента няма достъп. Ето това е проблемът. Ако датското правителство каже на комисията, че е, ще отвори документите, тогава ще обсъдим тази ситуация, но тя ще е различна от ситуацията, която съществува преди това. Една минута за реплика. Искам да отговоря на въпроса дали има други обекти, други места, на които това се случва. Два има но пояс, в пояса Лилебелт са дадени две разрешителни. Знаем, че предстои издаването и на други разрешителни за лов на миди чрез дрегиране. Надяваме се, че комисията ще се намеси, за да предотврати това. Надявам се, че парламентарната комисия ще даде своя принос за опазването на околната среда в Европа и за спазване на националните разпоредби. И също така да няма различия в опазването на околната среда между различните страни. Надяваме се, че тази комисия ще следи случая от начало до край за да може да бъде взето правилното решение. Но може би само съдът ще принуди датското правителство да предприеме нещо. Благодаря. Ще продължим да следим тази петиция. Тя не е приключена. А, ние все още чакаме информация. Ако датското правителство се съгласи, се надяваме документа да бъдат представени. Благодаря. Преминаваме към 19-та точка. Това е проучвателно посещение в Австрия. Ще дам думата на колегата Вилан, за да обобщи нещата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред използвам тази възможност да кажа, че не трябва не бива да се колебаем да взимаме решение по, то, по такива а, неотложни въпроси. Петицията е от 2007 година и едва през 2008 година а, получихме отговор на комисията и тогава запо... започнахме работа. Когато става дума в, а, за Австрия, а, не може да се направи оценка на ситуацията, когато земята е покрита с сняг. След това имаше избори и ни казаха, че не можем да направим оценка на ситуацията, че парламента не може да изпрати мисия. Като имаме предвид факта, че такова посещение може да се извърши само през лятото, организирането му не беше никак лесно. Мисля, че не бива да забравяме, че Европейският парламент не е нещо като рефер на спорове. Основният проблем в тази а, петиция са праговете. И превишаването на преговете означава, че е необходима ОВОС. Комисията твърди, че прага трябва да се прилага само в някои случаи. Тогава, когато става дума за особено чувствителен въпрос, е необходима вас. Независимо от това дали въпросът е конфликтен когато в проектът е, е от определен мащаб нагоре, е задължителна увоз. Когато петицията беше внесена, по, в проекта ставаше зума за 20 хектара, сега в последствие беше намален на 10 хектара. Въпросът е дали проекта надвишава прагът от 20 хектара. Реши се, че не е така. И засегнатата област е 18,4 хектара. Ние посетихме Австрия, за да а, се запознаем. А, разменихме становища по въпроса. Проблемът е дали определени зони трябва да се включват в е, изчисленията. Ще ви дам един е, пример. Преди посещението е, не можех, не знаех дали паркингите трябва да се изключат от изчисленията или не. Много ми е трудно да приема това но оказва се, че в ски зоната Мелао броят на туристите намалява, броят на клиентите в хотелите намалява. Това означава, че съществуващите паркинги, които са били изградени преди години, вече не се използват. Това означава, че тези паркинги вече са съществували. Независимо от това дали го приемаме или не, ето защо те няма да се включат в площите засегнати от проекта. Въпросът дали районът е обоснов... изисква, е такъв, че да изисква е, задължителна ОВОз е спорен. Властите имат желание да е, сътрудничат, само че всичко зависи от гледната точка. Е, дали се отнасяте така с отвореност към властите. Но тогава, когато има конфликт, властите трябва да направят така, че да могат да се направят съответните оценки и да се направи необходимият правен анализ преди да започне същинската работа по проекта. Ние като парламентаристи не сме хората, които ще отсъждаме Вярно е, че е трудно да се издаде заповед съоръженията да бъдат демонтирани, след като вече са изградени. Трябва да се отчитат реакциите и на местното население, в това няма никакво съмнение. И за това е необходима оценка на интересите. Вярно е, че в района а, се преплитат а, различни интереси. В Мелао, например, броят на туристите намалява. Ето защо Мелао има интерес към това да бъде свързан с други ски зони. Други обаче не мислят така. Когато едно селище бъде свързано с друг курорт, потенциалът за повишаване на туристите се повишава. Само, че когато се увеличи много броят на посетителите, капацитетът започва да става недостатъчен и е необходимо да се увеличи. Така че, ако направим критична оценка и проверка на нещата. Ще видим, че става дума за един хектар и половина за да се стигне до прага 20 хектара. Да разбравяме обаче, че тези нищожни хектари и половина всъщност са равни на две футболни игрища. Ние посетихме държавата членка и мисля, че трябва, че се налага да помислим по-сериозно за това как да подходим към този въпрос. Не смятам, че можем да вземем някакво окончателно решение сега. съоръженията трябва да ни накарат да се замислим за контекста. Дали проектът е бил съобразен със съществуващото право в Австрия и в Европа, дали проектът е уместен и сега. Например, възможно е един енергиен проект – за производство на електроенергия, топлоенергия и той да се раздели на две. Да се каже, че тук има два, става дума за два различни проекта. Може да се каже, че това е част от ски района. Проекта може да се раздели на различни части в зависимост от резултатите, които искате да постигнете. Ето това е ключовият въпрос. Възможността да се разделят по-големи проекти на няколко по-малки проекта. Достатъчно силни ли са европейските разпоредби, за да може това да стане? И Австрия в случая подходила ли е правилно? трябва също така да се види дали пистите трябва да бъдат изключени от изчислението на площа. Аз не съм сигурен, но според съществуващата дефиниция, когато няма промяна в терена, площа трябва да бъде включена. Различните държави членки подхождат към въпроса по различен начин и аз мисля, че си заслужава да зададем устен въпрос – към комисията. Представите, представителя на комисията Мариан Мюлер. Благодаря, госпожо председател. Да, тази петиция от 2007 година и за да си обясним ситуацията в момента, трябва да представим предисторията. Вярно е, че директивата за ОВОз предписва държавите членки могат да избират между вариантите, включени в втори анекс. Тоест, или да разгледат а, всеки проект сам за себе си, т.е. проектите, които са включени в анекса, и да се направи едно, една предварителна оценка за това дали проектът ще има сериозно въздействие върху околната среда. Другият вариант е да се определят критерии, в това число прагове, които, възоснова на които да се реши дали е необходима ОВОз. Освен това, държавите членки могат да съчетаят двата варианта. През 2007 година австрийското законодателство предвиждаше прак от 20 хектара. И там и законът предвиждаше само тогава, когато площа, върху която ще се застрои, надвишава 20 хектара, е задължителна овоз. Всичко под този прак е освободено от задължението. Ето това беше нормативната среда, в която беше внесена петицията. Комисията започна разговори с австрийските власти и обясни, че законодателството не съответства на директивата и определенията на Европейския съд. Австрия прие тази гледна точка и промени националното законодателство за изпълнение. След това тя избра комбинирания подход, т.е. определяне на прак, но и в конкретни случаи задължение за предварителен анализ. Приложимият прак в момента е различен от прага през 2007 година. Има един прак, който е все още 20 хектара, но сега законодателната норма гласи, че не само проекти над този прак подлежат на ОВОз и че вси, и всичко под прага а, не, е по, не е предмет на ОВОз. И така, от това правило сега имаме ново правило. Във всички случаи, всеки проект който превишава 20 хектара, подлежи на ОВОз. И от друга страна, други проекти, които не превишават прага, трябва да преминат през анализ и оценка и, и преценка. Така че не става дума за избор между едното или другото. Тази промяна в австрийското законодателство влезе в сила през 2009 година. Смята се, че тя е, е, че сега законът съответства напълно на директивата за ОВОС. На тази основа проектът в Мела и Дамиус е, прагът е под 20 хектара – и властите проведоха преглед, аналитичен преглед. В резултат на него властите стигнаха до заключението, че проектът няма вероятност да окаже сериозно въздействие върху околната среда. И това съответства на разпоредбите на директивата за ОВОС. Така че от правно-процедурна гледна точка, комисията не може да, да твърди, че има нарушение на директивата за ОВОз. Австрийските власти информираха Европейската комисия за процеса възоснова на който се е стигнало до това решение. В процеса са участвали независимо ми експерти и окончателното заключение е прието и от независим а, юрист. Ето, а, това е ситуацията към момента. В тази дискусия виждаме, че разбира се, акцентът е върху прагът, тъй като това е най-лесният и обективен начин да се вземе решение. Ако се надвиши прага, няма място за дискусии, трябва да се направи ОВОз. Директивата като такава обаче не предвижда детайлни а, правила за това как държавите членки да определят прага. И прагът, който се определя само възоснова на засегнатата площ, т.е. Площ, площа, върху която ще се строи, е води е очевидно площа, върху която ще има екологично въздействие. Съществуват насоки от 2001 година, също така и насоки за оценка на косвените аспекти, като повече пътно движение. Мисля, че това е с целите на пояснението. И аналитичният преглед не може да се ограничи само до застроената площ. Благодаря, господин Лотър Петер има думата. Да, да. Sehr geehrte Damen und er Herren des Petitionsausschusses. Госпожи и господа, членове на комисията по петициите. Много отдалечени територии все повече и повече се изолират в Европа, а други се превръщат в популярни туристически дестинации. Така стоят нещата и в Австрия. Една от най-далечените зони на Алпите – Мелал и Дамус са две територии, в които се извършва много сериозно развитие на ски туризма. Със съответната значителна щета, както за ландшафта, така и за природата. През последните три години много се писа по вестниците по всичко това. нашата държава, а и в съседните ни държави, нямаме информация да има друга зона или територия, която да е подложена на толкова сериозна щета, като нашата зона Мелао и Дамиус. Не съм чувал за подобни щети, нанесени в друга европейска държава членка. Ние очаквахме овоса да бъде проведен с е, новия размер на площа, със съответно да се даде ясна оценка за щетите, за местообитанията, за дивата природа. Което би трябвало да значи, че компетентните европейски власти следва да извършат е, оценка на околната среда, но разбираме, че това не е необходимо. 2007 година представихме нашата комисия пред е, комисията по петициите в Европейския парламент. В нея описвахме именно необходимостта за провеждане на оценка на въздействието върху околната среда – посочихме, че европейското законодателство по ОВОС, наред с други регламенти, не се спазват. Асоциациите околна среда в Виена, както и други сродни асоциации, се присъединиха към нашата петиция. Основният аргумент, който предложихме е, че този овоз не е извършен, въпреки факта, че проекта надхвърли прага от 20 хектара. 8,4 е размера, който се посочва – което означава, че освен другите инсталации за производство на изкуствен сняг, вече води до наложителността на провеждане на оценка на околната среда. Обедени сме, че прага от 20 хектара е надвишен има грешки в направените измервания. И имайки предвид всичко това, трябва да бъдат внесени корекции. което значи, че за построяването на лифтовете трябваше да се разбият още скали. А ще бъдат необходими и е, други изменения на релефа и околната среда във връзка с строежа. Съществува и становище на Асоциацията за защита на околна среда и експерти в областта, които твърдят, че въздействието върху приядата ще бъде много по-голямо, отколкото първоначално сме били информирани. В 2010 година в комисиите по петициите ние показахме снимки, свързани с изпълнението на проекта, което означава, че на практика в един обект ще бъдат изличени всички видове животни и птици и техните местообитания. Призоваваме за справедливо и обективно анализиране и преценка на нашата петиция и с интерес очакваме вашата реакция и отговор, както и решението ви. Призоваваме ви да се обърнете към властите в региона, да предоставят по-честна и точна информация и да проявяват по-голямо сътрудничество относно петицията. Много ви благодаря за вниманието. Председателката, благодаря. Госпожа Лихтенберге има думата. Благодаря. Аз бях член на мисията от проучвателното посещение. Имах възможност да се запозная лично с обстоятелствата. Онова, което успяхме да видим, няма сега да излагам подробно пред вас. Но, накратко, установихме, както между другото установяваме по смисъла на директивата за ОВОС, а именно съществува наистина опит за заобикаляне на директивата и когато се изграждат ски съоръжения, се оказва, че не се включват самите писти нито а, е, изкуственото езеро или тръбопровода, който води към него, който е необходим за производството на изкуствен сняг. И тогава се задава въпроса на къде ще отиде този изкуствен сняг. Нито пък се включват онези територии, в кои, по които непрекъснато виждаме все повече и повече скиори. Анализът, опоменат от комисията, не бива само да се спира на териториите, които оказват въздействие върху релефа и ландшафта с конкретни промени. Необходимо е да се направи цялостна оценка върху територията и въздействието върху територията, така че е изключително важно да се проведе ОВОС. Това би трябвало да бъде коректната интерпретация на проблема. А пък приетото тълкование, според мене, изключително се позовава само единствено на праговете. Дали 1,5 или 1,4 са по-малкото хектара от прага, а не става въпрос за общото въздействие и неговата оценка. 2003 година Една компания за строеж на ски лифтове предложи цял пакет от мерки и проекти за тази ски зона. А онова, което е представено, не е пълният размер на проекта, а само един етап. Проектиран по такъв начин, че всеки елемент от проекта да остане под прага, който вече е определен за ОВОз. Тоест, необходимо е да се направи цялостна оценка на въздействието, а хората се опитват да избегнат подобна оценка. За нас би трябвало именно да разгледаме този аспект. В противен случай сме изправени пред ситуация на разделяне на един голям а, проект на по-малки, така че да попадат под размера на определения прак. Това е стратегията, която някои държави членки възприемат. И това е ключовия въпрос, към който трябва да насочи вниманието си. Не би трябвало законодателството в закона да каним на практика хората да заобикалят закона и правилата, като си разделят големия проект на малки подпроекти това би било унищожително за естествените алпийски местообитания, които би трябвало да се пазят. Благодаря. Госпожа Ветман. Да спомена някои подробности. Непълно съм съгласна с казаното до сега. Прочетох доклада. Него се засяга въпроса с това изкуствено езеро за събиране на вода и производството на изкуствения сняг. Обедена съм, че тези инсталации трябва да влизат в е, изчислението на размера на териториите, които са повлияни от проекта. Изключването на ски пистите, например, е нещо, което много ми е трудно да си го представя. По същия начин мога да си представя изключването на паркингите. Например, е, ако се посува на представата ми от моето сел, което съм израснала, имаше е, различни дружества, компания, които се заеха с неговата реконструкция и всичко бе застроено в крайна сметка. Не остана и една градинка – отново се позовавам на директивата. Необходимо е да разгледаме този случай и да отчетем фактите, че конкретни елементи умишлено са изключени, за да може проекта да остане под прага. Искам също така да се спре и на друг проблем. Да, има намаление а, на туристите и туризма тогава как можем да обосновам подобен проект? И нещо още. Едно становище от геолозите. Въпросният терен представлява а, терен, който всъщност трябва да бъде отчетен, имайки пред съществуването му. Благодаря. Това е едно дежаву. И в моята страна става така моята страна, когато се опитват да се избегнат законите или да се заобиколят, се разбиват проектите на малки парчета. Всяко едно парче земя е под е, границата и съответно казват, а ние зачитаме закона, ето вижте. Но, както и тези случаи в моята страна, както и този случай, това не е така. Такъв един проект би трябвало да се разглежда като един цялостен проект. Не може само земите за писти да се разглеждат отделно от всичко останало. Всичко е част от един и същи проект. Питам се, защо Европейската комисия не се е, вгледа подробно в този проект отново. Ясно е какво правят. Не може отделно да се планират пистите, отделно да се планират паркингите, отделно да се планира езерото но чисто економически и социално целият проект да бъде едно цяло. Това е очевидно. Затова апелирам към Европейската комисия да преразгледа заключенията си и по този начин, след като го направи, да се върне пред нас и да ни каже дали се зачита закона и директивата. Благодаря. Е, колега Виланд. Господин Виланд има думата. Благодаря. Нека да изясня някои неща. Нека ви кажа какво става с паркингите. Паркингът съществуваше преди това. Той е бил ползван в миналото, след това е спрял да бъде ползван, а сега отново ще възобнови неговата употреба. Така че няма проблем с изключването на паркинга. Но самите писти, че са изключени вече, е друг въпрос. По отношение на езерото за изкуствен сняг. Показаха ни съществуващото, и казаха, че трябва да се изгради по-голямо такова изкуствено езеро. тези два примера, не мисля, че незаконно са разделили проекта неправомерно. Обаче, ако видим целият проект като интегриран такъв, и ако погледнем какво би се случило след 5 години, ще видим, че това е един нарочен опит да се планира проекта по определен начин – И за това трябва да се запитаме дали европейското законодателство, което е в сила в момента, разполага с необходимите лостове, за да избегне такава една тактика в бъдеще. Значи първият въпрос е достатъчно силно ли е нашето законодателство да се справи с тази тактика, да се раздробяват проектите. И след това, когато мислим за самите писти, дали трябва да бъдат включени те, или пък трябва да бъдат включени само стълбовете на лифта. Убеден съм, че може да се направи една правна оценка. И не се и съмнявам, че е било свършено всичко от страна на властите. Благодаря, казва Като убедена съм, че днешния дебат означава, че ще имаме нужда от допълнително време да се занимаем с този въпрос. Ще дам възможност на господин Виланд да се изкаже преди да гласуваме по документа, който той е предложил на първи етап. Госпожо председател, Предложението ми бе да бъде променен формата и това да стане устен въпрос към Европейската комисия, зададен в пленарна зала. Така ще получим отговор от комисар. И ще видим дали директивата за оценка на въздействието трябва да бъде изменена, за да се включат такива случаи. И така, предложението на господин Виланд бе чуто. Мисля, че единодушно го подкрепяме. На срещата на координаторите ще разгледаме този въпрос, за да видим как да подходим. Така че ще ви помоля, господин Вилан, да формулирате устен въпрос. И така, благодаря на всички, благодаря на жалбоподателите. Искате право на отговор ли? Ние приключихме с този дебат. Добре, имате една минута. Съвсем накратко исках да се изкажа за изяснение. Много експерти в Австрия, както и в конкретния регион Воралберг, казват, че това е природен резерват и казват, че изобщо нищо не трябва да се прави там. Първоначално така стояха нещата от чисто биологична гледна точка. Бе преценено, че този район трябва да бъде защитен. Обаче този резерват бе разрушен. И това е обида към всички природозащитници. Искаме и това да бъде проверено и оценено. Благодаря, казва председателката и сега преминаваме към следващата петиция, номер 20. Давам думата на Дейвид Петри. Madam Chairman, honorable... Госпожо председател, почитаеми депутати, благодаря ви за тази възможност. Вече 20 години Италия извършва дискриминация срещу преподаватели от неиталиански происход. Това е една дискриминация, що се отнася до достъпа до работни места, продължителност на договорите, равното заплащане и пенсионни права. Всичко това се основава на тяхната националност. Съда е, на европейските общности че 6 пъти се произнесе в защита на този тип преподаватели. Знаем, че преди избухването на Втората световна война, определен определени правителства в Европа всъщност излизат с законодателство, което се насочва към конкретни групи хора, като им отнема граждански права, превръща ги в чужденци или поне им отнема пълна правосубектност и те не могат да се възползват от същите права, като тези на гражданите на съответната държава. От първото подписване на учредителните договори в Рим 57 година до Лисабон, много правителства и държави подписали тези договори, нарушават учредителните договори, които са подписали. Обаче няма правителство, което да е излязло с законодателство срещу учредителните договори на Европейския съюз и срещу решенията на Съда на Европейските общности. Вероятно си мислите, че това е немислимо, но всъщност не е, а е реалност събота тази седмица, 29 януари 2011 година, един италиански закон, реформата Джелмини, влиза в сила. Като по този начин и аз, и колегите ми ще бъдем ощетени, ще ни се отнемат основни граждански права. Например, правото на равно третиране. То ще изчезне в събота. Ще изчезне също така правото на защита ще бъде задраскано цялото ми право за надлежен процес. Също така ще ми бъде отнето правото да искам решение от съда по отношение на иск, който могаш би задавам. Всичко това ще бъде отменено от член 26 на закона Джалмини. Президента на Италианската република Джорджо Наполетано, макар че подписа закона, подчерта, че този 26 член трябва отново да бъде преразгледан от правителството. И аз така мисля това, което е, Римската империя не си позволи да направи, го направи италианското правителство. Как стигнахме до тук и защо? Защо е, италианската държава всъщност въвежда такива драстични мерки? Какъв е отговорът? Над 20 години университетите в цяла Италия, които получават е, пари от държавата, пилеят хиляди милиони а, по съдебни дела, вместо да плащат на чужденците преподаватели същите а, заплати, както а, италианците. Италианските власти едностранно всъщност не прилагат решенията на съда. Има още такива а, дела, които в момента се разглеждат. Но в крайна сметка, независимо от това колко а, е тежка и тромава тази система, в крайна сметка ще а, стигнем а, до истината. Университетите се страхуват, че в бъдеще те ще трябва да плащат равни заплати при е, равна работа. Така че те казват, а ние сме банкротирали, не може да плащаме. А държавата казва, ние пък няма да плащаме. Не можем да плащаме едните, другите казват, няма да плащаме. Решението на правителството Берлускони е всъщност да унищожи правото на достъп до съдилищата на чуждестранните преподаватели. Ето това пише в 26 член. По този начин биват прекратени и закрити всички дела по настоящем е, и по този начин с това решение е, е, се отива в разрез с решенията на съда и е, се отнемат всички граждански права на преподавателите. Нашите юристи писаха на комисията, като искаха да се започне процедура за нарушение срещу Италия. Искаме вашата комисия да поиска бързата намеса на Европейската комисия, да повдигне този въпрос на вниманието на министерски, извинете, на съвет на министрите, да поиска комисията по правни въпроси на парламента да излезе с доклад под тази тази жалба и като се има предвид колко е сериозна тази жалба, искаме Комисията по петициите да направи обществено изслушване с присъствието на медиите. Искаме тази петиция да остане отворена, докато основните права на тези е, граждани на други държави, не на Италия, получат равни права с италианците в Република Италия. Благодаря ви. Благодаря. От името на Европейската комисия. Ah Благодаря, госпожо председател. Това е проблем, който ни занимава от повече от 20 години. Европейският съд излезе с няколко решения, в които казва, че Италия не спазва член 46 на свободното движение на хора. Чуждестранните лектори са жертва на дискриминация с своето решение от 17 юли 2006 година съдът определи, че законът от 2004 година е достатъчна нормативна база, която гарантира правата на а, лекторите на, по чуждестранни езици. Всъщност, е, ние сме в непрекъснат контакт с носителите на петиции, издруженията, които представляват и а, се отнасяме с а, разбирането на проблемите, на които са изложени преподавателите по чужди езици. Всъщност, а, през 2006 година съдът излезе с решение. И ако комисията трябва да предприеме действието, трябва да е в, такова, в това съответствие. Това може да е лошо законодателство или лоша практика в областта на прилагането на закона. Що се отнася до юридическият казус и административната практика, ние сме с, ние сме в контакт с лекторите по чужди езици, за да споделят с нас те примери, които говорят за а, продължаваща дискриминационна практика. Сега обаче има един нов факт, който беше доведен до нашето знание реформата на университетите и Европейската комисия на този етап очаква с голямо внимание изпълнението на този нов закон – имаме съмнения относно съответствието на член 26 на това ново законодателство с общностното право, така както е тълкувано от съда, по-конкретно за положението на лекторите. Мога да уверя вносителя на петициите и лекторите, че Европейската комисия ще положи максимални усилия и ще предприеме действия, ако констатира, че има проблем с нарушаване на общностното право в, по отношение на правата на работещите. I didn't hear, sorry. Just, uh, just uh, uh, to support the... Искам да изразя подкрепа искам да изразя подкрепа на автора на петициите за а, публично изявление, защото очевидно, че този въпрос не се решава. Мисля, че тук има известни граници. Нещата продължават твърде дълго. Европейската комисия, като комисията по петициите от 15 години работи по този въпрос. Европейския съд многократно е излизал с решения против срещу италианското правителство. Всичко това изисква да се замисли много сериозно за ефективността на инструментите, чиято цел е да гарантират спазването на правата на гражданите. Е, ние ще направим всичко възможно, за да защитим е, по най-ефективен начин правата на европейските граждани. Ако човек трябва да чете много внимателно между редовете, и ако направи това, ще види, че новият проекто закон, цитиран от вносителя, ще видим, че има основание да се обърнем към съда. Комисията сега не е успяла да спечели, но мисля, че трябва да използваме този нов документ. Ще видим каква оценка ще направи комисията на този нов нормативен акт и няма да приключваме петицията, тя ще остане открита. И при всички случаи нищо не ни пречи да се обърнем междувременно към италианските власти. Независимо от Европейската комисия, да видим как смятат властите да разрешат този проблем, който действително съществува отдавна и е сериозен. И може би можем да поканим някой да дойде да обясни пред комисията духът на тази нова разпоредба на член 26 и да ни представи позицията на италианското правителство. Проблем, който, нека да ви напомня, е от много отдавна не е, приключваме петицията и приканваме италианските власти да е, приемат една отговорна позиция. Господин Яр, напълно съм съгласен с предложението на председателката. Имам само две наблюдения – комисията не е чак толкова а, безпомощна, защото когато прецени, че не са били взети необходимите мерки, тя може да отнесе въпроса към Европейския съд. Така че комисията съвсем не е безпомощна. Просто трябва да реши дали в случая става дума за нарушение на справедливостта или не. Аз мисля, че не, с тази петиция трябва да се приключи е, тази година, да не чакаме още 10 години. Искаме отговор от властите да ни докажат, че нещата се движат. Ето, това е което искам да добавя. Ще се върнем към този въпрос пак. Господин Бостинаро. Благодаря, госпожо председател. Е, изумиме това, което каза Европейската комисия, защото а, периодът, който могат да използват е от гръцкия календар до безкрайност. Ако 15 години не, е, не са достатъчно, колко време ви трябват, госпожи и господа от Европейската комисия? За да се реши един въпрос, който е очевидно нарушение на европейското право. Второ, Госпожо председател, случаят прилича много на случаи, в който Комисията по петициите се противопостави на английското право за е, легитимното право на френски фармацевт да, е, да има или да експлуатира фармация в Англия. Сега има подобен случай чуждестранен лектор, който работи в Държавен университет в Европа. Убеден съм, че Европейската комисия трябва най-сетне да реши този проблем по един или друг начин. Защото е, Лисабонският договор е нещо прекрасен, той е чудесен символ, а да играем с символите е неприемливо. Благодаря. Давам думата на автора на петициите за една минута, ако иска да добави нещо. Само искам да благодаря на членовете, които участваха в тази дискусия. Надявам се, че ще се видим по-късно през годината. Преминаваме към последната точка от дневния ред петиция 1132. Давам думата на вносителя на петицията. Muito senhora, senhora Presidente. Bom dia. Bom dia. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря за поканата и възможността, която ми е предоставена да бъда тук и да отстоявам не само асоциацията и малките и средни предприятия, но и условията, в които функционират пазарите, които дават възможност да се разработва и развива стопанска дейност в Португалия. Смисъла на тази петиция е всъщност нещо, което не можем да разберем и искаме да бъде уточнено. В връзка с подкрепата, която апелирахме 2008 година, получихме с е, значителна отсрочка информация – и се наложи да разделим нашата петиция на две части и нашия проект на две части а, в период по-малко от месец. Искам да подчертая, че през 2009 година асоциацията предостави нужните документи на парламента и комисията и това сочи злоупотребата всъщност с процедурата по отношение на Националната стратегическа референтна рамка. Август 2009 година бе прият законодателен акт и ние мислим, че той се прилага неправилно, позволявайки на държавата да монополизира областта, свързана с туризма, както в страната, така и извън нея. Организацията, която отговаря за вземането на решение, е всъщност тази, която отхвърли нашия проект. 2010 година, декември месец, предоставихме допълнителна документация. Тя е достъпна и на разположение и доказва, че липсва на системност в дейността на тези органи, включително липсва и на а, последователност и споразумение между взетите решения и действия 2008-2010 година. Това всичко е изключително неприемливо. Има просрочени, грешни, погрешни решения почти 9 месеца по-късно издадени, които в крайна сметка накърниха както нашия имидж, така и стопанската ни дейност в този сектор. Отново се позовавам на Националната стратегическа референтна рама, рамка, а, неправилното предложение всъщност пречи на лансирането на Португалия като атрактивна и туристическа дестинация. Онова, което ние представихме, беше свързано с положителни намерения и инициативи, но това не бе приемливо за съответният орган и техните служби. От 2004 година работя в този отрасъл, имаме ясните си отговорности и Европейските институции знаем, че могат да подпомогнат процедури, включително и съдебни. Имаме, е, пострадахме изключително много, както материално, така и морално от действията на тези служби. И злоупотребата с прилагането на законодателството, което води до изкривяване на европейския модел за конкурентно способност. Можем да кажем, че освен е, изпратената информация, 2011 година сега вече е факт и приятия нов бюджет в Португалия, който има дял предвиден за развитие, и лансиране на туристическа дейност в Португалия, насочена към страните в Европейския съюз. Съществуват структури, които злоупотребяват по отношение използването на средствата, както и прилагането на законодателството. Призоваваме а, вашата комисия да обърне внимание на този факт, да се обърне към правителството в Португалия и да подчертае необходимостта за преразглеждане на ситуацията. Благодаря. Ще отговоря на въпросите ви. Комисията има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че лично мога да се запозная с вносителя на петицията. Имахме кореспонденция помежду ни до сега. Става дума за искане за програми, финансирани по структурните фондове в Португалия. Това са проекти и вложителят насочва вниманието към а, е, не е, целесообразни процедури относно освояването и кандидатстването за структурните фондове, а, е, система на споделени а, управленски структури със съответно вложени интереси. Националните власти следва да се заемат с малките проекти, които са хиляди. Във всеки случай, каква е ролята на комисията? Комисията следва внимателно да обръща внимание и да контролира процеса на подбиране на проектите, така че в крайна сметка да се спазват разписаните правила на национално ниво. Документите, които бяха представени, бяха много внимателно анализирани. През май изпратихме много детайлно запитване, на което получихме отговори, които ние анализирахме в нашите служби. Португалските власти не предоставиха удовлетворителни отговори в много случаи и за това комисията изпрати допълнителни въпроси. Възлизащи на 13 страници с искания за уточнения и очакваме да получим отговорите от португалските власти по някое време следващата седмица. Има един допълнителен аспект, свързан с този въпрос, който вносителя вече упомена, а именно с въпросния закон. Правителството отделя специална роля в туристическия сектор – Поставихме ясни въпроси относно ролята на тази държавни организации, дали те са оправдани, дали наистина оправдано получават структурните фондове. След като част от дейностите всъщност протичат в частния сектор. Генерална дирекция регионални развитие ще трябва да провери дали съфинансирането следва да продължи. В този случай, разбира се, комисията ще участва в тази процедура. Ако не, в такъв случай пак комисията ще има роля, да, която трябва да изиграе, но различна генерална дирекция ще поеме въпроса, за да провери дали съответната помощ, която е отпусната, е в съответствие с европейското законодателство. Така че очакваме отговора на въпросите, представени на португалските власти да пристигнат до нас следващата седмица. И получихме отговор от тях, че обосноваването и обяснението, което е предоставено, всъщност не е съвсем точно не е направено ясна препратка или обяснение на законодателството в тях – и сезирането на съответния съд е, в Португалия за нанесените щети е факт, които ще бъдат компенсирани само и единствено, ако се установи нарушаване на португалското законодателство. Разбира се, тук комисията няма роля. Председателката, благодаря. Господин Яр има думата. Много напреднахме с времето. Благодаря, госпожо председател. Както разбира съм, ако правилно разбирам комисията, не разполагаме с цялата информация, което означава, че петицията следва да остане отворена и да се върнем към нея в бъдеще, за да вземем своето решение по този въпрос. Предложение. Първо да остане открита петицията. Второ, да изчакаме отговора на португалското правителство и след това отново да а, вземем решение по този случай. Благодаря, председателката. Да, ще изчакаме в такъв случай отговор на португалското правителство. Вносителя има думата. Много моля да бъдете съвсем кратък в изслушението си. Благодаря, госпожо председател, за предоставената ми възможност. Само искам да подчертая факта, че на всеки етап от внасената петиция винаги са били включвани а, структурни фондове, независимо колко спешен или неспешен е бил проекта, който разработва правителството. Следователно, трябва да се гарантира този процес да приключи така, както следва. Необходимо е да се защитаваме срещу тази несправедлива атака, атака насочена срещу частния сектор. В противен случай ще бъдем поставени в изолация. Председателката, благодаря. Оставяме отворена тази петиция на този етап. Остава да ви информирам, че съм получил две, получила две искания от Татьяна Жданака за да прехвърлим една петиция от секция Б в е, секция А и 672 е следващата петиция, за която е правено е, за е, поискване за прехвърляне в раздел А. Необходимо е да се свържем с Комисията по ревностопанство и ИМКО за потвърждаване това можем да го направим без е, отново отваряне на петицията, просто да прехвърлим в раздел А. Благодаря. С това приключваме нашето заседание.